Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Нека да приветствам всички на това заседание на нашата подкомисия. Да приветствам всички членове на подкомисията и всички гости. Ще продължа на полски. Wszyscy Państwo otrzymali всички разполагате с дневния ред за днешната ни работа. Имате ли коментари по него? Не. В такъв случай дневният ред се смята за прият. Преминаваме към точка втора от дневния ред. Съобщение на председателя. Нека първо да споделя с вас една добра новина от Съединените щати. Още един щат, и по-конкретно Канектикът, е обявил, че смъртното наказание се отменя. Това е 17-тия щат в Съединените щати, който отменя смъртното наказание и пети щат за последната година губернаторът на щата обяви мярката вчера, без тя обаче да има ретроактивно действие. Смъртното наказание ще бъде заменено с доживотен затвор, но става дума само за делата, които предстоят. Сега малко информация по Южен Судан. Продължава конфликта в пограничната зона между Северен и Южен Судан и по-конкретно планините Юба и Южен Кордофан. Броя на беженците, които търсят подслон, преминавайки границата, се увеличава ежедневно в лагера и да има 23 000 беженци в, моменти, а, в момента и положението става все по-зле, тъй като предстои дъждовния сезон и ще става все по-трудно да се предоставят храни и основни стоки за тези хора. Също времено Съвета за сигурност на ОНЕ заплаши, че ще приеме резолюция, ако не се намери решение на конфликта възможно най-скоро, като трябва да се покрият и приходите и от този регион и въпроса за границата. На трето място. Нека да ви информирам за още нещо. Започна още една гладна стачка в Палестина. Председателят на нашата подкомисия се срещна с господин Яков Идорс от и Клод, извинете, от е, кампанията Отворени врати. Двама палестински затворници в момента гладуват вече 72-и ден и ако продължат, животът им ще бъде поставен под заплаха. Освен тях има и други затворници, които дълго време вече са в гладна стачка. Над 2000 за последните три седмици. В този контекст получихме информация и за условията в затворите. Както и за малтретирането, включително и на посетителите – а, които са разсъбличени и претърсвани по унизителен начин. Същевременно затворниците страдат от големи нарушения на правата си, включително и забрана за продължаване на обучението. А сега Йемен. Делегация, ръководена госпожа Лохбилер и а, е, в която част от господин Пред и господин Хауит, се върна в, от Йемен вчера, ако не греша. И по време на следващото заседание на комисията ни ще представят пълен доклад за посещението. Госпожа Лохвилер ще се присъедини към нас скоро. А, тя закъснява, тъй като пристигна от Йемен твърде късно вчера. Анна Гомеш на 24, 29 април се опита да посети Панама, само че Бахрейн, извинете, а, и беше отказано влизане в страната. А, обяснението беше свързано с португалски дипломатически паспорт. А, граничните власти трябваше да вземат решение. Пет часа а, не им стигнаха за това. А, Ана Гомеш не получи възможност да се свърже с властите и да посети активистите борещи се за, за правата на човека в района. Госпожа Гомеш също така бе заявила, че иска да се срещна с властите в Бахрейн, за да получи информация за здравето на Абдулахи Алказая, бащата на Зайнеп и активист, бореща за правата на човека, който е осъден на доживета на затвор за организацията на протести в подкрепа на демокрацията. Преди 82 дена той започна 8, гладна стачка. 7 часа след влизането на госпожа след пристигането на госпожа Гомеш все още не бе взето решение тя да бъде допусната в страната и а, тя бе принудена да се качи на братния самолет. Господин Шулц написа писмо, изразяващо позицията на Европейския парламент. Имаше и други реакции. Имаше посещение на BBC а, при господин Алкабая в военната болница в Бахрейн, нещо, което стана миналата седмица. И господин Алкавая заяви, че в болницата се държат с него добре, но го принуждават да се храни. Болницата отрича. В деня преди посещението на BBC, съдебният състав постанови, че този случай, както и случай на 19 други дисиденти трябва да бъде разгледан не от военен а, съд, а от граждански съд. А сега по отношение на Руската дума. На последното заседание на нашата подкомисия госпожа Лохбилер ни информира, че ще се проведе заседание в Москва, председателствено от представители на Руската дума, на което ще се обсъждат нарушенията на правата на човека в Европейския съюз. Миналата седмица госпожа Лохбилер получи покана, на която сме поканени на това заседание. Госпожа Лохбилер отхвърли поканата. По същото време господин Брок получи подобна покана също и Доколкото знам, той също ще отговори на тази подкана и е, ще изпрати съответното е, писмо на представител на Европейския съюз в Москва, който ще е, присъства там като наблюдател. И накрая. Бирма. Имаше е, голяма несигурност преди изборите. Не бе ясно дали Ан Сан Су Кю ще е, успее да влезе в парламента. Всичко това бе свързано с съмнение за недемократичност на институцията, но вече можем да сме спокойни. Новите депутати действително ще бъдат допуснати в парламента. След като декларират, че са готови да спазват Конституцията. Конституция, която за нас е доста спорна от гледна точка на правата на човека. Трябва много внимателно да наблюдаваме случващото се там. Някои от санкциите, всъщност повечето санкции, вече са преустановени, с изключение на ембаргото за пренос на оръжие. Европейския съюз отвори своя мисия в Бирма и така ще можем по-добре да наблюдаваме положението там и да събираме повече е, информация е, за случващото се там и за политическите развития. Важно е да се отбележи обаче, че лауреатът на наградата Сахаров получи възможност да участва активно в изборите. Може би нейните поддръжници в парламента не са особено много, но като цяло това е добър знак. А сега Ченгуан Ченг в Китай медиите в последно време е, предава доста информация за самукия юрист и активист Чен Гуан Чен, който успя да избяга от е, домашен арест в е, Китай и търси обежище в Американското посолство в Пекин. Всичко това показва, че правата на човека в Китай не са въпрос от малко значение. Напротив, те трябва да станат централни за международните отношения. Домашният арест за Чен Гуан Чен дойде след 4 години затвор. По време на краткия престой на господин Чен в посолството. Той първоначално заяви, че възнамерява да остане в Китай и че приветства а, факта, че ще бъдат защитени неговите права. Но а, скоро след това той пожела да напусне страната заедно а в същия самолет, в който трябваше да пътува Хилари Клинтър, държавния секретар на Съединените щати, като заяви, че възнамерява да учи в щатите. Китайските власти намекнаха, че ако действително става дума за обучение, могат да бъдат издадени документи за пътуване. По време на тези драматични събития господин Чен участва и в видеоконферентна връзка с Конгреса на Съединените щати. И тук въпросът е какво ще направи върховният представител Лейди Аштън когато трябва да реагира във връзка с случващото се с този китайски дисидент и няма ли опасност много активисти да потърсят обежище в посолствата на европейските страни. Господин Чен е в болница. За съжаление, негови роднини са изчезнали и ем, за тях може да има тежки последици. Настояваме правата на господин Чен да бъдат зачетени и да се вземе предвид, е, че той вече е бил дълго време в затвора и под домашен арест. И е крайно време да се предостави възможност на господин Чен и неговото семейство – да се възползват от основните си права и свободи. Лауреатът на Сахаров от миналата година е негов добър приятел. Това са моите съобщения. А сега предлагам да преминем към точка трета от дневния ред, в която се предвижда да поговорим с специалния представител на ОНЕ за правата на човека и миграцията, както и с заместник изпълнителния директор на Frontex. Ще говорим за миграцията и външните граници. Когато се говори за мигранти, е, не бива да забравяме, че това е един особено деликатен въпрос, особено в контекста на европейската политика за добро съседство. Особено по отношение на управлението на външната граница на Европейския съюз. След развоя на събитията, събитията около арабската пролет и а, е, кризисното положение в а, е, Средиземноморието, това са събития, които ние следим, както и онези, е, които се развиват на турско-гръцката граница. Професор Бендер миналата година извърши едно изследване на правата на човека, въздействието върху тях в източното Средиземноморие и съседните страни. През юни 2011 година бе представено това изследване. Може би си спомняте, че тогава се породи разгорещена дискусия – има някои съмнения а, по отношение на това как Европейския съюз управлява а, политиката си на добросъседство. Ангажиментът на Европейския съюз а, несъмнено е оказал много положително въздействие на управлението на миграцията. Последиците обаче не са единствено положителни, що се отнася до защитата на правата на мигрантите. Въпреки, че всички е, страни, е, съседни на Европейския съюз, както и тези, които са в процес на присъединяване, са отбелязани напредък в развитието на миграционните си политики, както във връзка с е, редовната и нередовната миграция, мигрантите и беженците според мен, продължават да бъдат една от най-уязвимите групи, понеже техните права се потъпкват редовно. Тези хора нямат възможност да отстояват правата си и да се радват на правна защита. От различни източници научаваме за това как се е, нарушават правата на мигрантите. Виждаме го дори и е, по телевизията, почти ежедневно. В документите за заседанието ще намерите едно резюме от изследването, което споменах, е, заедно с препоръките е, във връзка с е, двустранното сътрудничество, в това число финансово на Европейския съюз, както и някои практически моменти. Съгласуването на вътрешната и външната политика в областта на миграцията буди тревоги и поражда редица въпроси и съмнения. Трябва да се спомене, че преди около година излязохме с едно становище в парламентарната комисия по външни работи отправено до комисията Либе във връзка с управлението на сътрудничеството и външните е, граници от страна на Фронтекс. Именно с това се занима становището, съгласуването между вътрешната и външната политика във връзка с миграцията. В становището се разшири е, външния мандат на Фронтекс от гледаща на правата на човека. Становището призовава Европейския парламент да въведе наблюдение или надзор на работните споразумения между Фронтекс и трети страни. Днес е, сме поканили високопоставени е, гости на нашето заседание и искам да им благодаря, че е, откликнаха на поканата ни. Господин Франсуа Крепо, който е специален докладчик на ООН по правата на човека на мигрантите. Благодаря ви е, за това, че дойдохте да се видите с нас. В момента гостът ни е, се занимава с е, средиземноморското измерение на своя ресор и ще се опита да даде отговори по въпроса за управлението на миграцията в Средиземноморието, външната граница. Също така ще ни запознае и с становището си, което ще представи пред съвета по правата на човека на ОНА през юни. Сигурен съм, че ще ни запознае с целите и обхвата на мисията си, както и основните предизвикателства, пред които е изправен Европейския съюз във връзка с миграционната политика в Средиземноморието. Тези предизвикателства са особено изострени след арабската пролет. Също искам да благодаря на господин Фернандес, който е заместник изпълнителен директор на Фронтекс. Той също прие поканата ни. Той ще ни запознае с най-новото във Frontex. като специално засегне основните задължения на агенцията в контекста на защитата на правата на мигрантите. По време на разискването ще, ще изслушваме Службата за външни действия и Европейската комисия. Представител на Генерална дирекция а, вътрешни работи имаме тук. Така че а, ще ви залеем с въпроси, Обеден съм. И след това ще имате думата, за да отговорите на тях. И така, давам думата направо на господин Крепо, който е представител на ООН и специален докладчик по правата на мигрантите. От самото начало искам да кажа, че е, сме ограничени с времето. Ако може да е, ограничите и вие изказването си до 8 минути. Благодаря. Thank you very much, Mr. Chair. Много благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Започвам с е, встъпителни думи за мандата, за мисията и след това за предизвикателствата, които ни предстоят. Тези експерти са назначени за по 3 години. Моят мандат е глобален и мога да се занимавам с човешките права по цял свят. Както виждате, задачата е амбициозна и на година най-вероятно ще сме в състояние да организираме по две проучвателни мисии. Някои особено тревожни ситуации или индивидуални случаи, легални, правни промени, това, проблеми, това ще ни занимава. Um... Аз обаче съм независим, не съм на щат в ООН. Сега, конкретно по въпроса за правата на иммигрантите, в съседните на Европейския съюз държави. През декември месец бяхме на посещение в Албания и видяхме на практика как се прилагат правилата. Реших да се занимае по-подробно с проблема с правата на мигрантите в граничните за Европейския съюз държави, защото Европейският съюз е особено ангажиран с зачитането на човешки права. Тук се изливат огромни потоци емигранти и за съжаление все повече и повече получаваме информация за нарушаване на тези права. На посе... Преди посещението ми тук при вас бях в Виена. Поискахме и получихме разрешение да посетим Тунис през юни месец. Чакаме в момента потвърждение за посещение в Турция, пак през юни месец и през есента, евентуално в Италия и Гърция. Тези са гръцката и турската, както и тунизийската, ако мога така да ги нарека, граници, са в центъра на нашето внимание през юни месец 2013 година ще излезем с обзорния си доклад, който съответно ще представим пред вас и пред останалите европейски институции. Получаваме е, регулярна информация за злоупотребата с правата, потъпкването на правата на емигрантите в държавите, граничещи с Евросъюза. Някои изключително екстремни случаи са свързани с загиналите емигранти в Средиземноморският басейн. Други примери е, са свързани с физическо насилие от страна на граничните служители или пък задържане в изключително лоши условия, нехуманно и унизително отношение или задържане на малолетни. Разбира се, тези процеси са обикновено лесни за мониторинг, защото съществуват механизми за отчетност и има как да бъде изискана съответната отговорност от носещите я вън от Евросъюза или дори на самата граница, нещата стоят малко по-по друг начин. Тези мигранти, които се опитват да стигнат до територията на Европейския съюз, съставляват специална група, тези, които, например, преминават през Турция или Тунис. Много от тях идват от други държави и крайната им дестинация е Европейският съюз. В Тунис това са емигранти от е, на юг от Сахара, а в Турция от Азия и изтока. И така, финансовата помощ, адекватната финансова помощ би могла да подобри или да облегчи положението на емигрантите. Как това може да се получи на практика? Може, разбира се, да се подпомогнат конкретните мерки по опазването на правата на границата, а и на, в някои от съседните държави, особено там, където контролът е по-отслабен. Дори и при активно финансово участие от страна на Европейският съюз, все пак, за съжаление, могат да продължават да съществуват случаи на злоупотреба и потъпкване на правата. Това не е достатъчна гаранция, разбира се. Друга на гаранция би могла да бъде подкрепата на местни правозащитници и неправителствени организации. Това е сред нашите приоритети винаги, когато работим по емигрантски въпроси и въпроси на емигрантските потоци как да управляваме границите, какъв да бъде управленският ни модел. Това е в сърцевината на нашия подход. Това често се описва в съответните документи, свързани с системата за убежище, както и нейното прилагане не само в Евросъюза, а и съседните държави. Така или иначе, обаче, убежище, също е изход само за част от емигрантите и разбира се не е достатъчно за да обхване целият поток. Те не са по-голямата част, не са мнозинство от потока. И останалата част от емигрантите, с други думи, имат нужда от друг вид закрила. Международното право повелява че емигрантите имат е, същите права като всички нас, с изключение на правото за гласоподаване. А останалите права свързани с легален престой на територията на една държава, са абсолютно еднакви за емигрантите и за останалата част от населението. Тоест, е, човешките права, основните и ненакърними, са еднакви за всички ни. Главното, което трябва да подчертаем тук е, че стратегиите за отхвърляне, за отблъскване на емигрантските потоци, както и причините понякога за задържане са недостатъчно убедителни, мъгливи. А, определено задържането трябва да бъде последното, а не първото нещо, до което прибягваме и мигрантите, освен това, биват задържани понякога за дълги периоди от време, ако не и за години. Понякога се практикува задържане на малолетни. Това е често прилагана, за съжаление, практика в целия свят, вън и вътре в Европейския съюз, задържане на цели семейства достъпът до правна помощ, до преводаческа помощ до всякакъв друг вид асистенция са затруднени. Достъпът до образование, специализирани грижи за деца и жени, настаняване или изобщо право на работа, ако изобщо имат такова. Как това се прилага и ако им бъде разрешено да работят в какви условия и не с каква закрила, на каква закрила могат да разчитат. В близко бъдеще се надяваме нашият подход да бъде по съсредоточен върху зачитането на човешките права, особено когато става дума за управление на мигрантски потоци. Мигрантски потоци били те от един или друг вид, произхождащи от едно или от друго място. Те са част от съседската политика на Европейския съюз, съставляват част и от други стратегически политики на Европейския съюз. Разбира се, зачитането на човешките права е основополагащо начало в всички европейски политики. Ето за това не бива да смятаме, че зачитането на човешките права трябва да бъде част от проблема на другия, отвъд нашите граници. Много от нашите съседи, за съжаление, не поставят правата на емигрантите в центъра на своето внимание. Благодаря. Е, Благодаря много. Благодаря за тези уводни думи. А сега за 8 минути давам думата на господин Гиларес Фернандес. Заповядайте. Благодаря ви много, че поканихте и Фронтекс на днешното заседание. Добро утро на всички! Съгласно поканата, която получихме във Frontex, ще говоря по четири основни теми – първо, развитието след влизането в сила в края на 2011 година на новия регламент за работата на Фронтекс, след това приложението на регламента през 2012 година и съответните мерки и действия. На трето място двустранно сътрудничество с агенциите, специализирани в областта в различни области, свързани с границите. И на и края сътрудничество с трети страни. Първо, основните права са основна ценност на Европейския съюз и още в началото на работата на Frontex това се вземаше предвид. Също но обаче трябва да се има предвид, че най-големите мерки бяха предприяти през 2011 година в връзка с регламента. Ще говоря за стратегията и за плана за действие. През март 2011 година Борда за управителния съвет на Frontex изготви стратегия прия стратегия, изготвена от специална комисия, в която участваха представители на множество организации, включително организа... Международната организация за миграция и Върховния комисариат на ОНЕ за беженците, както и представители на държавите членки. Бе подчертано, че зачитането на правата на човека, на основните права, представлява неразделна част от управлението на границите и за да се прилага тази стратегия, бе прият план за действие през 2011 година. В този план за действие са включени 20 действия, включително и сътрудничество с външни партньори. Действията са структурирани по основните области на дейността на Frontex, анализ на риска, съвместни операции, съвместни операции по репатриране, изграждане на капацитет, външни отношения, комуникация и разпространение на информация. Вторият елемент, който искам да спомена тук, е етичния кодекс на Frontex. Frontex е разработил етичен кодекс, който е, задължително трябва да се прилага по време на операциите на Frontex от всички участващи в тези операции, включително и при обученията, при заседанията и прочее. Има и санкции при нарушения. Предполага се съответното лице незабавно да бъде изключено от дейността на Фронтекс. В момента Фронтекс преразглежда етичния кодекс, за да вземе предвид новия регламент и по-конкретно член 2а, където се упоменава етичния кодекс. И накрая. Съвместните екипи. А, техното име се промени след влизането в сила на новия регламент. Те вече се наричат европейски гранични охранителни екипи. Те ще бъдат съвместни екипи е, с експерти от е, различни страни, които се подбират по, е, на конкретни показатели и профили, разработени от Frontex, след, от един голям набор от експерти, след което се обучават, за да могат да работят в съвместните екипи. Във втората част на изложението си ще говоря за работата, която в момента тече, работата през 2012 година. Ще започна с консултационния съвет, който е задължение на Frontex съгласно регламента. За тази цел бе създаден консултативен комитет с представители на няколко на държавите членки и Европейската комисия, както и партньорски организации, включително Агенцията за основните права, службата за подкрепа за бежанците и тази група е основното ядро, което участва, което участва в разработването на мерките. По отношение на консултативния форум, целта му ще бъде да подпомага управителния директор и управителния съвет по основни въпроси, свързани с правата на човека, по разработването на етичния кодекс и други свързани с правата на човека мерки. Предполага се да има два типа участници в този форум. Първо, организации на гражданското общество. Те ще са мнозинства, тъй като ще имат 9 от 15 члена на комисията, които ще идват от гражданското общество и останалите ще бъдат от новите агенции, които работят в областта на правата на човека. Има три агенции, които задължително трябва да участват, ЕАСО, Агенцията за беженците, Агенцията за основните права и Върховния комисарият за беженците на ОНЕ, както и Международната организация по миграция и службата за демократични институции, Агенцията за демократичните институции и правата на човека. Създава се и поста служител по основните права, който се отчита пред управителния съвет и предоставя редовна информация. Той ще бъде назначен от управителния съвет. и се планира това да стане през септември. Вече е публикувана обявата и се предполага а, преди края на 2012 година избраният кандидат да поеме задълженията си, като същевременно той има за задача да предлага и стратегически съвети на управителния съвет. Нека сега да говоря за процедурите в случай на нарушение на правата на човека във връзка с новия регламент. Предвиждат се редовни проверки за зачитането на основните права и в член 3 на регламента се казва, че изпълнителният директор на агенцията преустановява изцяло или частично всички операции или пилотни проекти, където е, за които има информация, че има опасност е, да се стигне до сериозно нарушение на правата на човека. За тази цел Frontex в момента разработва механизъм за оценка, който е, трябва да прави проверки на всички етапи на операции от, от планиране до приключване на операциите. Що се отнесва до сътрудничеството с ПАС, организациите партньори, с а, Върховния комисаря за бъженците, ве, а, извинете, да, за беженците, а, работим вече от много време, имаме опит и а, а, в момента разработваме съвместни обучения, за да може да се подобрят а, уменията на служителите на Frontex в тази област. Що се отнася до Агенцията за основните права, а, работим и с а, нея, като агенцията по, помага Frontex при интегрирането на правата на човека в работата на Фронтекс, а пък същевременно Фронтекс подпомага агенцията за основните права с практични съвети при разработването на е, брошури инструкции за зачитането на правата на човека. Агенцията за основните права е основен партньор и при обученията. Що се отнася до ЕАСО? Агенцията за а, е, службата за подкрепа за бежанците. Още от септември 2011 година а, е, работим заедно с тази служба. Провели сме множество заседания с цел да се очертаят възможностите за сътрудничество и е, е, да се подпише споразумение за сътрудничество в най-скоро време. И накрая, що се отнася до третите страни, е, целта ни е да задълбочим съществуващите двустранни отношения с страните, съседки и страните, от които има редовни миграционни потоци. Вземат се предвид основните правни актове, включително Хартата по правата на човека. Много важно е сътрудничеството с съседите, особено що се отнася до напасването на техните системи за гранична охрана с системите на Европейския съюз и страните от Средиземноморието са особено важни партньори тук. Вече имаме работни споразумения с 16 страни и преговаряме с още 9. С това приключвам обводните си думи, господин председател, и съм готов да отговарям на въпроси. Благодаря. Благодаря ви, господин Ариес Фернандес. Сега ще дам думата на колегите за въпроси. Госпожа Лох Билер ще вземе думата сега. Извинявам се, че закъснях. През нощта пътувах с влак, но изслушах изложенията ви и ви благодаря. Имам някои въпроси към господин Крепо и също към господин Фернандес. В моята страна понякога, Германия, понякога се бистри политическата идея за защитаване на мигрантите около Средиземноморието чрез създаване на приемен център – от страната на Магреб. Работи ли са по такава идея? Разработена ли е? И вие бихте ли я подкрепили? Понеже е доста оспорвана. По такъв начин няма да има такива нарушения на правата на човека и няма да е застрашен живота на мигрантите. Второ, Следите ли е, положението на граничещите с Европейския съюз страни, е, Украина, защото вие споменахте страните, които сте посещавали. Да, там положението е доста е, тежко. Сега, много от е, нашите държави членки са, под, са ратифицирали конвенцията за правата на а, членовете на семействата на мигрантите. Вие работите ли с тази конвенция? Сега един въпрос и към двама ви. Европейският съд по правата на човете се произнесе по делото Хърси срещу Италия на базата на обстойна мотивация. А, по въпроса за това, че в открито море не са приложими правата на човека това твърдение. А ние много се радваме, че излезе това решение, защото когато ние е, пишехме а, бъдещия мандат на Frontex, а, много а, ни занимава този въпрос, кое е приложимото право. Обърнахме се към комисията по основните права Либе, а, но не можахме да достигнем до отговор. А, така че ще ми е интересно да чуя вие какво мислите по въпроса. Господин а, Ариес, вие казахте, че от началото на а, дейността на Фронтекс а, а, правата на човека са важна част от вашата работа. Това е, много се радвам, че го чух, защото директора на Фронтекс предния път, в предния парламент каза, че не може да отговаря по въпроси за правата на човека, защото Фронтекс няма правомощия да защитава правата на човека. Така че сега има нов мандат вече, нови правомощия. Е, е, как подхождате към нарушение на правата на човека от страна на служители на Фронтекс? Сега имате етичен кодекс, е, казахте, но това го имаше и преди 2011 година. И честно казано, не съм много доволна, че ако плановете ви се изпълнят, всъщност ще попълните към края на 2012 година, ще запълните длъжността на представител по правата на човека. По такъв начин пренебрегвате позицията на парламента, защото смятаме, че трябва да има независим служител по правата на човека, който трябва да се назначава от управителния съвет. Ако може да ни обясните защо попълването на тази длъжност отнема толкова дълго време. Благодаря. председателстващия. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожа Гелър. Благодаря. И аз имам а, въпроси и към двама ви. А, господин Крепо, не знам дали сте запознати с плановете на комисията за създаването на Европейска система за наблюдение, която се състои от няколко елемента като, например, координация в държавите членки в Европейския съюз, двустранни споразумения с трети страни, като Тунис, Либия. Основно по Южното Средиземноморие, както и един елемент за наблюдение на границите, най-вече средиземноморските, чрез използване на техника. Фронтекс и съответните държави членки по такъв начин ще засичат, например, подозрителни движения на плавателни съдове от Тунис, например, и ще се свързват с граничната полиция на Тунис, за да се е, задържи тази е, лодка. Това може да е в разрез с директивата за неотблъскване. По какъв начин вие гледате на такива бъдещи двустранни споразумения? Сега е, Италия и Либия, например, имаха такова споразумение, което не, беше, не почиваше основно на правата на човека. Сега, господин Фернандес, присъединявам се е, към въпросите на госпожа Лох Билер. Защо толкова време ви отнема? да създадете нещо толкова просто като служител по правата на човека. Това е една длъжност. Това отдавна е залегнало в плановете ви и вече почти година ви е отнело и все още не сте е свършили тая работа. Може ли да обясните защо толкова време отнема? Същото искам да попитам и за съвещателния съвет. Не е толкова е, трудно да се създаде една съвещателна структура. Казахте също, че работите е, по разработване на критерии за преустановяване, временно или постоянно. Преди няколко месеца чухме в комисията Либе, че половин година вече работите по този въпрос. Сега, ние знаем за нарушенията на правата на човека, които стават на гръцко-турската граница. Това е добре е, документирано. Вместо да спрете операциите на Фронтекс там, а просто оценявате критериите, дали са достатъчно е, сериозни тези нарушения. Те стават постоянно обаче тия нарушения. И са доста сериозни. Те защо ви отнема толкова време? какво правите по въпросите за нарушенията на а, правата на човека? Нямате план за критериите, но а, какво правите по реалните въпроси в действителност? Да оставим теорията на страна. Благодаря. Благодаря. Има ли други въпроси? Защото и аз искам нещо да кажа. А, заповядайте. Не знам доколко уместен този въпрос, но а, като изслушах и двамата оратори, ми възникна един въпрос. Вие е, представлявате две страни, които са противопоставени една на друга ли? Така ли е? Когато чувам за дейности на Фронтекс, Това е един е, репресивен орган, може да се каже, чиято функция е, е да брани крепостта Европа от хората, които идват насам, които по друг начин не са били е, спрени. Докато ви слушах, господин Крепо, с е, е, радост отбелязах, че е, твърдите, че мигрантите имат същите права на човека, както и други хора. Виждаме обаче на практика в лагерите какво става. И е, всъщност това, което става, това, което виждаме в отношението си към мигрантите, е, е обратното на това, което вие твърдите. Е, интересно ми е как виждате вие своите длъжности, своите функции една спрямо друга? По какъв начин са съчетаните? По какъв начин са обвързани? Работите ли заедно? Опитвате ли се да съгласувате подходите си по отношение на мигрантите и е, беженците? Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Е, изглежда, че не. Бих искал да кажа, че и аз приветствам а, организирането на а, такава дискусия по правата на мигрантите. От една страна сме поканили е, по представител на организация, която се занимава с основните права на мигрантите, и от друга страна представител на агенцията – която отговаря с защитата на външните ни граници и е, защитата на правата на човека там, при тези дейности. Положението след е, арабската пролет е, увеличи миграционния натиск, както от страна на страните, където протече арабската пролет в Северна Африка, както и от други страни. Други мигранти също се възползваха от това положение и се опитаха да дойдат в Европа. Да, има страни, където вътрешното положение, ситуацията беше доста сложна миграционните потоци от Либия, например, бяха особено бурни. мисля, че чрез това разискване ще получим доста ясна картина за положението. Да, в медиите също излизат материали, но Обикновено тези репортажи а, е, ги излъчват рано сутрин, късно вечер, защото малко хора се интересуват от това. Но все пак може да се види какво е положението на мигрантите в някои страни, като Гърция, например. Това се съпътства и от тежкото финансово положение. което практически връзва ръцете на граничните страни, страни по външната граница на Европейския съюз. Говоря за финансиране на центровете за беженци и мигранти. Зачитането на правата на човека съседни на Европейския съюз страни и средиземноморски страни е от първостепенно значение, особено след приемането на Лисабонския договор. Та ще ми се да ви обърна внимание на факта, че в рамките на Стокхолмската програма Европейския съвет е, може да призовава институциите да а, разписват план за действие по правата на човека в рамките на външната политика на Европейския съюз. А, бих искал да попитам сега комисията а, за хода на развитие по това а, досие. Правата на, това досие, а, правата на човека а, в рамките на външната политика. Естествено, един план за действие. А, не е, е някакъв вълшебен цар. На нас ни трябват ефективни решения за изпълнението на подобна програма. Ще се възползвам от възможността да попитам господин Ариас Фернандес следното. Моя опит в качеството ми на председател на Комисията по европейски въпроси в Польша показва, че Фронтекс рядко проявява охота да си сътрудничи с национални парламенти. Многократно сме канили директора на Фронтекс в Полша, Полския парламент и на три пъти не успяхме да организираме тая визита. Бих казал, че е, сътрудничеството между Фронтекс и държавите членки най-вече с е, парламентарните комисии по европейски въпроси и по вътрешни работи, не върви добре. А без такова сътрудничество не може да се води диалог. И това, което каза господин Ариас Фернандес, показва, че сте поели ангажименти за подобряване зачитането на правата на човека. Казано бе, че миграционното напрежение и натиск нараства, това означава, че ще се пораждат нови допълнителни проблеми. Европейския парламент, комисията, но също а, държавите членки, националните парламенти трябва всички заедно да си сътрудничат. Та, а, бих искал по този повод да насърча всички страни да участват в такова сътрудничество. Сред идеите, които предложихте, има и някои много интересни. Да, си давам сметка, че е, има и някои обективни фактори, които понякога пречат на сътрудничеството. Резултатите на а, някои избори по места показва, че и в Европейския съюз а, съществуват отрицателни а, мнения към мигрантите. Не просто негостоприемство, а направо враждебно отношение има понякога. Най-вече към мигранти от някои страни, разкъсвани от, от конфликти. И е, това е едно положение, с което трябва да се е, справим. Нашата подкомисия е, носи явна отговорност в това отношение и както чухме, е, комисията Либе също е, разглежда миграцията като един от своите приоритетни въпроси. Защото мигрантите пряко зависят и от вътрешната политика на Европейския съюз. И така, благодаря ви. Сега ще дам а, думата на представителя на службата за външни а, дейности, господин, господин Тоби Кин. А, ще ви помоля да се местите в 3 минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Малко бих искал да представя, всъщност накратко да представя нашите връзки с трети държави. Въпросът за Frontex бе изчерпан от преждеговорившия в общата външна рамка на европейската политика за външна дейност и сигурност Важността и значението на човешките права е от основополагаща важност. Той е водещ критерий в нашите отношения с, трати, държа, с трети държави. Ние определено смятаме, че неправилното управление на миграционните потоци може да се отрази отрицателно на човешките права, които всъщност представляват част от един холистичен подход. И в този смисъл бих искал да привлека вашето внимание върху една неодавна, публику... едно неодавна публикувано съобщение от ноември 2011 година, където се определя европейската рамка и там именно се подчертава важността на принципа за управлението на миграционни потоци, които не са миграционни потоци, а са потоци от хора. Затова трябва да бъдат обслужвани техните нужди, техните потребности като хора, като отделни личности. По протежение на целият им маршрут от държавата, от като произхожда до крайната им точка. Миграционният процес обхваща няколко фази и съобщението на комисията подчертава няколко основни момента. Едно от тях е необходимостта да се ограничат задържанията на иммигранти в трети държави. Съвета и комисията в момента работят точно по този въпрос, по изработването на конкретен подход. В връзките ни с трети държави съществуват три основни метода на водене на диалог по въпросите за човешките права, а именно чрез работа в конкретните национални комитети, които след това се отчитат пред комисията и пред Европейската служба за външна дейност. В диалозите, които водим, в преговорите, които водим по въпросите на управлението на миграционните потоци е определена важност отдаваме на поведението, на начина по който се отнасят граничните служители към емигрантите и особено мотивите, които водят до задържане и съответно след това предоставяне на всякакъв вид помощ. Друга, друг важен момент отношението към мигра... емигрантите, които работят в трети държави, като например домашни прислужници или е, в... работници в строителството. Обхващаме, разбира се, и въпроса за политическото обожище, там където той е, се съществува. Сега позволете да ви припомня едно изявление от март месец тази година по повод на Ливан. То последва трагичната смърт на един етиопски емигрант, който работеше в област, в, като, дом, като домашна помощница. Това всъщност бе жена. И определено бе и целенасочено бе изискано разследване на обстоятелствата около нейната смърт. В резултат на това стана ясно колко е необходимо да се заздрави правната сигурност, за да може всички миграционни, всички работници от, мигра... от мигранти да могат да разчитат на подкрепа и закрила, да няма дискриминация спрямо тях. И това бе един от конкретните и неодавна случили се примери. Примера с етиопската домашна помощница в Ливан. Благодаря. Много благодаря, председателят. И сега господин Темерман от комисията има думата. Um, Благодаря, господин председател. Ще бъда възможно най-кратък. През 2011 година бяхме свидетели на редица промени не само в политиките на Европейската комисия, както и на различните отдели или служби, като например службата за външно действие, която изработва обща глобална политика по отношение на емиграцията. В, тази обща, в този общ подход намират място синергизми в които се съчетава опитът на Европейският съюз или опитът на трупа в конкретните държави членки, опит, който се споделя, за да могат въпросните модели на работа да се превърнат в образец за подражание и на трети държави. 2011 година бе също така годината, в която се прие измененият статут на Фронтекс. В комисията, от гледна точка на комисията, бихме могли да кажем, че сме напреднали много от началото, от създаването на е, тази агенция Frontex през 2005 година. Но не бихме могли да се похвалим с много ясни правни постулати. Съществуваше известен правен вакуум, тъй като не бе ясен подходът. Казвам за съжаление, това бе така, защото винаги във всеки конкретен случай се налагаше отново и отново да обследваме проблема и да стигаме неизменно до извода, че управлението на границите са, е принадлежи на правомощията на държавите членки. Държавите членки имат прерогативата да определят кой влиза и кой не на тяхната, на тяхна територия. Съответно, Фронтекс бе само натоварен с осигуряване на координацията на взаимодействието между държавите членки и техните гранични служби. Чух, че, Европе... че Фронтекс е натоварен с задачата да контролира границите на Европейския съюз. За съжаление, трябва обаче да кажа, че дори и с новият статут, с новият изменен статут, това все още не е така. За това го казвам и изрично, посочвам го изрично, въпреки че много напреднахме в тази област, все още има още какво да се постигне. И сега по въпроса за зачитането на основните или накърними човешки права. Ясно е, че има още какво да се прави, още какво да се работи в лоното на самата агенция. Днес обаче става ясно в резултат на днешния ни разговор, на днешното ни заседание, че нещата следва да продължат хода си и да стигнат до край. И така, след като, след като ви разказвам как стоят нещата по различни проекти, бих искал да обхвана и въпроса за Юросор, което е Европейската агенция за наблюдение. В момента в съвета се води дебат, който в крайна сметка ще стигне до някакво е, решение, до резолюция. Еросор се занимава с наблюдението, с контрола на външните граници. Целта е да се създадат синергизми. В какъв смисъл? В смисъл, например, някой кораб, ако изпадне в беда в водите на Средиземноморието, държавите, от басейна да могат всички заедно да се отзуват нещо, което със сигурност ще спаси по-голям брой хора от евентуално корабокрушение. За момента Фронтек, за съжаление, не се справя достатъчно добре и достатъчно бързо с такъв вид бедствия. Това е обзорно представяне на нещата, така както състоят те в момента, по въпроса за това какво сме направили, какво сме постигнали в момента с плана за действие, господин председателю. Той е свързан с Стохомската програма и разбира се, че напредваме. Последното, с което можем да се похвалим, е по време на последният съвет на Министерски съвет на вътрешни министри, където бе начертана пътна карта, обхващаща всички дейности в областта на човешките права, както и на особеното внимание, което се, им се отделя напоследък. И това е от мен накратко казано. Благодаря. Dziękuję bardzo i chciałbym teraz poprosić naszych gości, aby... Благодаря много. Нека сега да поканя гостите ни да отговорят на зададените въпроси и коментари. Заповядайте, господин Крепа. Thank you very much, Mr. Chair. Um, I'll, I'll take the questions. Благодаря много, господин председател. Ще отговоря на въпросите отзад напред. Имаше един въпрос дали ние сме е, против, дали сме от двете страни на бариерата. Нищо подобно. В международното право е, териториалния суверенитет е, е основен елемент. Е, всяка държава има свой териториален суверенитет. Към това се добавя парадигмата на правата на човека, права, които не са иерархизирани. Така че за нас тези две парадигми суверенитета и правата на човека трябва да бъдат съвместени. Не мисля, че си противоречим или че се противопоставяме едни на други. Имаме различни цели, но за постигането им трябва да работим заедно. А, както а, всички знаем, суверенитетът налага някои ограничения на правата на човека, а пък изискванията за зачитане на правата на човека налагат някои ограничения на суверенитета. Така че трябва да се напаснат нещата а, що се отнася до Юросо, за мен това е един инструмент, инструмент, който те първа ще видим как ще се използва. А, предполагам, че тази система за наблюдение а, скоро ще бъде оценена а, и а, има вероятност да се произнесат и съдилище по този въпрос. Трябва да се види как пасва новата система в рамките на международното право. Може да имаме предварителни очаквания и нагласи по отношение на тази система за наблюдение, но не можем да стигнем до каквито и да било заключение преди системата да започне да работи. Радвам се, че продължава работата по правата на човека в областта на външната политика. Радвам се и за решението от Стокхолм, що се отнася до решението Хърси. А, да, правата на човека съществуват и в открито море. Що се отнася до необходимостта от всички правоприлагащи органи, а, необходимостта всички правоприлагащи органи да спазват правата на човека, тя също е нещо неотменимо. Що се отнася до сътрудничеството, нека да не забравяме, че всички страни в глобалния север а, не са а, отка, отказват а, да подпишат а, а, новата конвенция, защото в крайна сметка всички права на човека са уточнени в международно-правните актове за правата на човека, като конвенцията за правата на човека и прочие. И а, е излишно да се подписва допълнителна конвенция за мигрантите, а, която настоява те, като всички останали, да бъдат а, третирани със съответното спазване на правата на човека. Що се отнася до сътрудничеството с трети страни? Ние насърчаваме е, страните да ратифицират тази конвенция, защото искаме да се поеме сериозен ангажимент за правата на човека на всички мигранти. Всички, включително и нелегалните мигранти. В четвърта глава се споменават правата на всички мигранти, в пета се говори, доп... говори за допълнителните права за мигрантите, които са легални. Тоест, е, става ясно, че четвърта глава се отнася и за правата и на нелегалните мигранти, нещо под което много държави не биха се подписали а, свободно. А, но ние трябва да се борим и за правата на нелегалните мигранти. А, но преди съдът да се произнесе, много трудно може да се създаде рамка за защита на правата на човек. Има и конвенция на Международната организация на труда за домашните помощници а, и техните е, права. Тя прави точно същото, но по отношение на домашните работници. И отново а, това е а, конвенция, която може да се твърди, че повтаря други актове, но същевременно е ратифицирана от много страни. Така че това е добър знак. Оттам нататък обучение. Обучението е в множество области, е, здравеопазване и прочие, е, това може да се случва в центровете за мигранти. Те трябва да бъдат приветствани, но ако се използват като центрове за задържане, това вече е нарушение. Е, границата с Унгария, а, извинете, с Украина нямам време да отговоря на този въпрос, за съжаление. Има въпроси и за Тунис, е, но на времето ми изтича само да кажа следното. Моята задача основно се състои в това да се опитвам да променя горчивия напрегнат дискурс по отношение на миграцията, да се успокоят нещата и да се разглежда всичко – от гледна точка на правата на човека. Това е моята задача. Ето, как може да се направи? Трябва да се говори за разликата между контрабандата и трафика. Политиците ги споменават винаги в едно и също изречение. но помислете си, контрабандата не е най-прекрасният бизнес, но може... Извинете, в този случай се има предвид не контрабанда на стоки, се има предвид за нелегално превеждане на хора през граница. Това нелегално превеждане може да е злоупотреба, но е спасявало човешки животи. За разлика от него, трафика на хора е вид съвременно робство. Тази разлика не трябва да се пропуска и трябва да се има предвид и за напред. Благодаря. Благодаря, господин Крепо. Нека сега да дам думата на господин Ариас Фернандес. Нека да поговоря за правата, за основните права, които бяха споменати от двама членове на комисията. всички е, правила, които се отнасят за назначаването на служители, се отнасят и за поста, за който вие попитахте. Всичко отнема време. Какъв е, е, е... Мога да ви дам пример за консултативния форум за службата за подкрепа за беженците. Година и половина от не да се създаде консултативния форум за тях, а пък ние Предполагаме, че нашият ще е изграден до е, септември, така че забавянето не може да се нарече е, голямо. А, що се отнася до е, служителят за основните права, такава позиция при нас не е имало. Налага се да се вземе предвид финансирането на тази позиция, за да се създаде а, тя и а, чрез съответното финансиране в бюджета. А, това трябва да стане с одобрение за бюджета след 2013 година. Няма как да стане тази година. Що се отнася до санкциите при нарушение на правата на човека. Служителите, участващи в, в съвместните екипи, са служители на своите държави членки и подлежат на съответните санкции. Управлението на екипите подлежи и на общи мерки, които ще бъдат уточнени до край съвсем скоро. По-настоящем ако има обвинение в нарушение на права на човека, ние отстраняваме съответния служител или офицер и го предаваме на властите на неговата държава, които да продължат с процедурата нататък. И навсякъде, където има правила на равнище Европейски съюз, ги прилагаме. По отношение на мандата и правомощията, ние нямаме правомощи за санкциониране на служителите, идващи от държавите членки, но имаме такива правомощия за своите служители. Що се отнася до нашият имидж като стражите на крепостта Европа, много съжалявам да чуя, че така се възприема нашата дейност, тъй като ние сме институцията спасяващи спасяваща живота на най-много нелегални мигранти а, е, в, е, в целия свят. Много често спасяваме живота на хората, изложени на опасност в морето. Що се отнесе до сътрудничеството, много съжалявам, че а, е, полският парламент е изпратил покана до Фронтекс и Фронтекс е отказал да посети парламента. Съжалявам, за това аз не съм бил информиран. Искам да кажа, че правим усилия да поддържаме добри отношения с националните парламенти и с удоволствие отговаряме на поканите от тях, така че ще проверя какво точно се е случило с тази покана и защо не е имало начин да присъстваме. Надявам се, че съм отговорил на вашите въпроси. Благодаря. Много ви е, благодаря. моля ви да не се притеснявате за това, което казах чак толкова, това, че е, не ни бе уважена поканата. Това е част да, да, да загърбим това в историята. А, трябва обаче да кажа, че сътрудничеството с националните парламенти всъщност допринася и за изграждането на обществения имидж на Frontex като агенция. И това е основната причина всъщност за поддържането на такова сътрудничество. Господин Темерман също спомена този въпрос. Frontex е една агенция, която работи на управленско ниво, без да има собствени сили, които да развръща по границите. Така че доброто сътрудничество с парламента всъщност показва какви са ресурсите ви, с какво разполагате и какви са намеренията ви, най-вече след промената на регламента на, за Фронтекс. Важно е целият този процес да се съсредоточава и върху закрилата на правата на а, човека а, по силата на Лисабонския договор. Господин Крепо много ясно а, показа какви са споровете днес и конфликтите. От една страна суверенитета на държавите членки и от друга страна правата на мигрантите. Основните права на мигрантите. И двете съображения са особено важни, така че е, трябва да се намери начин да се постигне баланс между суверенитета и защитата на границите от една страна и зачитането на правата на човека от друга. Сигурен съм, че ще продължим и по-нататък да разискваме този важен въпрос в нашата подкомисия. Искам да благодаря нашите гости. И сега ще а, дам думата на госпожа Лох Билер, а, за да поеме председателството а, на комисията за следващите точки от дневния ред. Благодаря. Thank Your mission, very interesting work. Yes. Thank you very much, Mr. Krapo. Thank you, thank you very much. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you for your questions. Right.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 Um, Уважаеми е, колеги и драги приятели, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Така или иначе вече закъсняваме. Май не говоря достатъчно високо, защото успявате да ме надвикате и тези, които не са пряко заинтересовани а, по тази тема, моля да а, замълчите или да напуснете залата. Сега стигаме до следващата точка. Размяна на мнение с Луис Гилермо Перес Касас, генерален секретар на Международната федерация по правата на човека по въпроса за а, последните събития във връзка с бившата административна служба за сигурност ДАС в Колумбия. Някои от вас а, ще си спомнят сигурно, че тази точка вече бе а, на дневния ни рент през месец март и поради технически проблеми не успяхме да установим телефонна връзка, така че трябва да се наложи да преместим а, тази точка за днешното ни заседание. Всъщност е, имаме късмет, е, защото господин Перес е, е тук, физически присъства и няма да се може да говорим по телефона с него, това, което е много по-добре. Също искам да приветствам а, и посланика на Колумбия, а, който се присъедини към нас, както и предния път. Както знаете, под Комисията по правата на човека бе засегната от работата на ДАС и ние обмисляхме да излезем с решение по този въпрос. ДАС смяташе, че нашата подкомисия трябва да е обект на наблюдение, понеже будим подозрение като организация, която подкрепя тероризма. Така че заместник председателя Изабел Дюран бе натоварен с задачата да следи събитията, свързани с разследването на ДАС. Понеже госпожа Дюран трябва да си тръгне след малко, няма нужда сега да навлизам в подробности по конкретния проблем. Ще дам накратко думата на е, Изабел, за да ни запознае с това, което става до сега. Благодаря, госпожо председател. През юли 2011 година, след като работих по въпроса ДАС тук в Белгия, посетих Колумбия. С каква цел? С цел всъщност да си изработя обща визия за всичко, което бяха изследвала задочно по е, въпроса ДАСА, именно политически, економически, правителствени, правителствени фактори, неправителствени организации, правозащитници и така нататък. Много е важно човек да си създаде обща представа, да говори с всички и да знае кой какво мисли и как са стояли нещата преди година. Днес, 8-9 е, месеца след онези събития, продължава да има, да стоят открити много въпроси. Дори и днес, въпреки, че изпратихме ясни послания, ясни и високо изказани, на висок глас, като, например, за новия закон за секретните служби или за иземването на земи, както и за реформата на системата, която започна с назначаването на нов директор на ДАС. Въпреки всички тези е, събития, развили се напоследък, продължава да стоят открити много въпроси, които засягат Европейският съюз, Европейският парламент и Белгия по-конкретно. Най-вероятно си спомняте, че е имало подслушване на телефонни разговори и четене на лична кореспонденция тук в Белгия. Това бе част от арсенала, с който си служеше преди ДАС. И за това всъщност днес разговорите и разпитите, за които бяха изискали специално разрешение и разрешение белгийските депутати, все още не, белгийските адвокати, извинете, все още не са се провели. Как да се разрешат тези въпроси? Те могат да се разрешат конкретно, адхок, могат обаче да се поставят на по-глобална основа. Именно за това смятам, че тук и сега следва да окажем повече натиск, за да може тази проучвателна мисия, изисквана от белгийските адвокати, да може да се осъществи. Направени са постъпки, които все още не са се оказали достатъчни, за да може за да може нещата да тръгнат към крайното си развитие, а да е да се размият и да се забравят. В крайна сметка, с течение на времето, с течение на месеците и годините, нещата изчезват, забравят се. Винаги се случва така. Е, събитията отстъпват от е, преден план и въпреки, че на времето са били много обострени, изпращали се се всякакъв вид политически и прочие сигнали, в крайна сметка не е постиган никакъв резултат. В нашия конкретен случай с Колумбия нещата могат още да бъдат спасени и може да изпратим въпросната проучвателна мисия, за да види на място как стоят нещата с ДАС. И в заключение искам да кажа, че тук в Европейският парламент ще обсъждаме наскоро нашия, нашия договор, нашето споразумение за партньорство с Колумбия, така че можем да използваме това. Преди обаче да обсъждим и да гласуваме въпросното подновяване на споразумението, смятам, че бихме могли да се възползваме от предоставената ни ситуация и ясно да кажем на колумбийските власти. Хубаво, в момента обсъждаме ратифицирането на споразумението и знаете, че може да бъдете уязвени тук, но ви показваме нашата добра воля и ви молим да приемате нашата проучвателна мисия. И в заключение, наистина сега, искам да подчертая, че работим Стъпки се правят лека по лека в една и съща в правилната и желана посока, лека по лека, първо на повърхността, след това малко по-дълбоко и малко по-дълбоко, защото нещата в никакъв случай не са прости, много заплахи са отправили както към физическата, така и към а, етичната неприкосновеност, моралната, моралният облик на много от, европейс, от колумбийските политици. И за това трябваше внимателно да действаме така или иначе, обаче ние като демократи следва да застанем на страната на правозащитниците. Това е нашата цел, това е нашата е, смисълът на нашата дейност, бих могла така да се изразя като европейски депутат. Така че не бива да, изпо, да изпускаме възможността да осъществим тази проучвателна мисия, за която настоява Европейския парламент и Белгия и Испания като държави членки. Преди преди, освен всичко, да започнем преговори по споразумението за партньорство между Европейския съюз и Колумбия. Проучвателната мисия трябва да ги предшества. Ето това е моя гледна точка. Аз смятам, че политика се справи чрез, изпра... чрез пращане на сигнали, послания, знакови и кодирани послания, защото като европейци имаме, разбира се, морални ангажименти, но имаме и съвсем конкретни, формални и материални интереси, свързани с а, въпроса за службата ДАС. Смятам, значи, че преди месец септември трябва да направим така, защото коми... Е, проучвателната мисия да може да се а, осъществи. Съжалявам, че ще трябва сега да напусна, имам ангажимент на друго място, но ще продължа да следя развитието на събитията. Пак повтарям, заинтересувана съм и освен това си струва. Струва си да се занимаем и да разрешим веднъж за винаги с възможно най-много справедливо светлина и прозрачност въпроса за службата за административна сигурност ДАС. Благодаря. Изабел? Мисля, че ще излезем с окончателен доклад по тази тема, така че да можете вие да го обсъдите на председателски съвет. Е, сега ще дам думата на вас, господин Перес. Заповядайте. Много благодаря, госпожо председател. Като начало бих искал да ви припомня мащаба на престъпленията, извършени от една държавна агенция, която зависи пряко от е, президента. Повече от 600 жертви, правозащитници, журналисти, независими опозиционери, политици, съдии в Конституционния съд – Съди в Върховния съд. Тоест, виждаме, че се прилагат не само методи като подслушване на телефонни разговори, а и много по-крути мерки като убийство. Виждате на, на екрана една изкормена кукла, която бе пратена на колегата Сорая Аргуейо, която е председател на адвокатската колегия Хосе Рестрепо. Това зловещо послание бе пратено на правозащитничка, която е и майка на 8 годишна дъщеря. Целта бе да и се напомни, че ако продължава в същия дух, дъщеря и ще бъде изкормена също като куклата. Нашата, нашата колега заслужава специални поздравления за това, че въпреки чи бяха отправени такива страховити заплахи, продължи да живее в Колумбия. В Колумбия и единствената държава в света, където пет съдии от Върховния съд разполагат със специална охрана, която пази физическата им цялост и неприкосновеност. Всички, може би, ще си помислите, че ги пазят от терористи. Сега обаче се оказва, че ги заплашва самата държава и самата служба за национална сигурност ДАС, която зависи от президента. Той е ней началник. Получил съм вашите въпроси, ще се опитам да им отговоря ако не ще ги обсъдим всички заедно. Първият въпрос е дали е направено необходимото, за да бъде наложена санкция върху тази криминална престъпна организация. Вторият въпрос е дали вече са приключили тези незаконни действия. И на трето място, дали правозащитниците в Колумбия имат гаранции за това да упражняват в една сигурна обстановка своята дейност. На 31 октомври миналата година се разтури ДАС. Около 4000 от техните служители, от нейните служители в момента се съдят. Неколцина дори подлежат на дисциплинарни мерки. Някои от присъдите възлизат на 25 години затвор, защото са убили, защото са допуснали престъпното убийство на преподавателят Корея де Андрес или пък един друг съдя от Върховният съд който също бе подлаган на заплахи. Въпреки тези присъди, продължава да съществува обща атмосфера на страх. Много от а, осъдените приеха своята присъда, но изрично отказаха да коментират каквото и да било свързано с дейността им в ДАС, защото се страхуват от репресии срещу тях и семействата им. Един от забегналите в Средните щати бивши служители на ДАС изрази тези си страхове изрично пред пресата. Сега, по въпроса дали са прекратени тези престъпни дейности? За съжаление не. Отговорът е не. И за съжаление приро... правозащитниците и не само те, а и много социални лидери, опозиционери, политици продължават да бъдат жертва на гонения, включително и убийства, заплахи, смъртни заплахи. Хората все още трябва да бягат от местата, по които живеят, дори понякога да напускат страната, за да оцелеят. Президентът Сантос на времето каза, че има черна ръка зад всичките тези престъпления и тази черна ръка цели да реституира земите, иззетите на времето земи. Аз мисля, че именно тук парла... Европейският парламент би могъл да окаже подкрепа на президента Сантос, за да може е, колумбийската държава да се избави веднъж завинаги за тази, от тази черна ръка, която го стиска за гърлото. И ето за това днес тук високо и, и ясно заявяваме, че днешното колумбийско правителство на Сантос направи много повече от това, което се осмели предишното на Алваро Урибе чрез конституционната реформа продължение на 30 години се борехме с цената на много загубен човешки живот, без да постигнем каквото и да било. Сега обаче има възможност за тази конституционна реформа, за да могат колумбийските граждани да разчитат на сигурност – и да не се страхуват от репресии и от мъщение на осъдени колумбийски генерали или други военни. Така или иначе, за момента можем само да се радваме от това, че процесът е стартирал – за съжаление обаче и по-скоро парадоксално <laughs> на, това, на нашите очаквания сега, когато нещата изглежда, че се разблокират, всъщност сме по-заплашени от времето на Алвар Ури, Урибе. Само през 2012 година 49 правозащитника бяха убити в Колумбия. 26 местни активисти които бяха искали възстановяване, реституиране на земите си, също загубиха живота си през в периода 2010-2011 година. Нямаме никаква възможност и гаранция за лична кореспонденция. Даже няма седмица, която да мине без да получим някаква смъртна заплаха, без да се отвори почтата ни или да се послушват разговорите. Така, иначе тук обаче нещата сякаш не мърдат, не помръдват, никой не открива виновниците за това. И в заключение искам няколко препоръки да отправя. Виждате на слайда така наречената операция Европа, която целеше да окаже съпротива на и тревогите и безпокойствата, изразени от евродепутатите за случващото се в Колумбия. Тогава бе подета стратегия за неутрализация на инициативите на Европейския парламент, на вашата парламентарна подкомисия, на европейските правозащитници, които излизаха в наша защита. И тази незаконна, престъпна дейност обхвана много европейски институции, много асоциации на европейски граждани, които се солидаризираха с съответните организации в Колумбия. Ето за това има такова криминално дирене, наказателно дирене в Белгия и в Испания. В скоро време ще се започне такова съдебно дирене и в Средните щати, където също има случаи на такава престъпна дейност спрямо правозащитници. И в заключение искам да се обърна с призив към вас да помогнете на президента Сантос да изчисти, да доведе до край катарзиса на, институции, които е, на институциите, които е започнал и при това преди сключването на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Колумбия. Преди подписането на това споразумение трябва да се изиска пълна лустрация, пълно публикуване на архивите на сътрудниците на тази служба за държавна сигурност. По един или друг начин трябва да сложим край на това понятие, което тук посланник Ривера познава. И това явление, този, тази концепция продължава да съществува и да фигурира дори на много интернет страници, а именно, че ние сме обект на военна заплаха, защото срещу нас се бори цяла армия не само полицейски формирования и формирования за сигурност. Повтарям отново, че искаме от вас помощ за правителството на Колумбия, което веднъж завинаги да сложи край на тази военщина в държавата. И това ще се извърши единствено и само по пътя на конституционната реформа. И наистина в заключение, госпожо председател, искам да завърша с думи думи, които отправихме и към президента и на вътрешния ни министр. Ако за, за, за да защитим човешките права, ако за да ограничим престъпността, ако за да се борим срещу безнаказаността, ако за борбата за демокрация и върховенство на закона, ако за непрекъснатото ни търсене на политическо разрешение на въоръжения конфликт в Колумбия и за мира, ако за всичко това ни се обезчестява, затваря в затвори или убива направо, то ние продължаваме да сме готови да отиваме в затвор, да мрем или да сме обект на клевети. Някога, надяваме се по-скоро рано, отколкото късно, колумбийското правителство ще разбере, нашият историч, нашата историческа роля и нашият подвиг. Благодаря. Like now... Благодаря, господин Пересказас. Сега ще дам думата на Европейската служба за външна дейност. Какво правите по въпроса за Колумбия и най-вече във връзка с правозащитниците там? Ние предлагаме първо да дадем думата на колумбийския посланник. Извинявайте, но си имаме а, правила. Първо между нас си а, обсъждаме нещата и след това, ако пожела господин посланника, ще му дадем думата. Така че заповядайте. Добре. Следиме скандала с ДАС от самото му начало. Казусът е особено сериозен, естествено. Веднага а, привлече вниманието ни. Това е една тема, която многократно е изниквала в нашия диалог по правата на човека с колумбийското правителство. Напълно сме съгласни с това, което се каза по отношение на значението на ролята на правозащитниците във всяка една страна. Това число е в Колумбия. където нещата са доста сложни. Така че приветстваме декларациите, които са отправени от влизането в длъжност на президента Сантос по отношение на правозащитниците. Бихме искали да припомним, че когато избухна скандала, именно президентът Сантос беше министър на отбраната. Всъщност той призова а, за разпускане на административния департамент по сигурността. ДАС. Очитаме също така, че се водят редица разследвания сега от страна на прокуратурата и съдилищата, които в Колумбия, както и на други места, са независими. Смятаме, че е важно да се потуши този скандал Милиони са страниците досията на ДАС, така че не могат да се разследват за кратко време. В момента а, са в ръцете на фискалия а, досиетата. и се преглеждат. В това число се гледат и досията на високопоставени служители и политици. И вече има а, осъдителни присъди. Разбрахме. Естествено, внимателно следим това, което става в а, следствието. по-специално разследванията, които са свързани е, с обвинения за дейности в Европа и е, вашата подкомисия. Уверявам ви, че това е една тема, която неотменно ще е на дневния, в дневния ни ред през едните месеци. Няколко думи по въпроса за съдебната реформа в Колумбия и и промяната на статута на военните съдилища и военното правораздаване. Сега, това не е пряко свързано с днешната тема, но при все това е въпрос, а, а, който следим. Откакто бяха отворени досиетата и се прехвърлиха много от делата, които се гледаха в военните съдилища, в гражданските съдилища. Има обаче някои притеснения, че ще се продължи е, действието и заобщо обхвата на военното правораздаване. Отчитаме обаче с задоволство, че правителството спря това разширяване на правомощията на военните съдилища. Смятаме, че това също е пряк резултат от европейска намеса и оказания от Европа натиск. Благодаря, господин Виснер. Давам ви сега думата за въпроси и коментари. Господин Клуте. Ja, danke schön. Ich bin ja eigentlich nicht Mitglied dieses Ausschusses, aber von unserer Fraktion ist sonst äh, heute leider niemand da. Благодаря. Всъщност не съм член на тази подкомисия, но никой от моята група не успя да дойде, така че дойдох аз. Следя развитието на казуса в Колумбия. Първо искам да благодаря на господин Касас за информацията, която изнесе пред нас. Особено важно е това. Днес, когато обсъждаме е, споразумение за свободна търговия с клауза за правата на човека. За тази цел трябва да разполагаме с актуална информация за това как се развиват нещата в Колумбия. Последната препоръка е да не одобряваме споразуменията, ако не бъдат изчистени а, тези въпроси. господин Перес Касас, вече засегнахте този въпрос, но бих искал да ви помоля да кажете няколко думи а, по идеята да не се одобрява споразумението за свободна търговия преди да се разреши въпроса с правата на човека. Минималното ни изискване е, това, което няма да отстъпим, е да се осигури известно сътрудничество а, между правните системи от колумбийска и европейска страна. Трябва да се установи сътрудничество между правните органи, преди да пристъпим към одобряване на споразумението. Смятаме също така, че е желателно белгийските правоохранителни органи, които внимателно следят случая с ДАС, както и Европейския парламент да получат възможност за участие в следователски мисии или мисии за получаване на информация. Благодаря ви. Някой друг иска ли думата? Не, не виждам преди е, да ви дам отново думата, господин Перес, да отговорите на въпросите, разбирам, че господин Ривера, посланника на Колумбия, също иска да вземе думата. Разпо... Разполагате с 3 минути. Заповядайте. Е, Хиляди благодарности, госпожо председател. Благодарности за за възможността да говоря днес пред вас, пред е, вашата парламентарна подкомисия по защита на човешките права в Европейския парламент. Благодаря и на върховният представител на Европейския съюз за външни работи и политика за сигурност, госпожа Аштън през май месец тази година за освобождаването на Ромео Алфра, който бе отвлечен от ФАРК по време на работата си като журналист по отразяване на операция срещу наркопрестъпниците. Още веднъж получаваме поредно доказателство за тази кърва терористична дейност. Както каза вчера президентът Сантос на посещение в Сингапур, журналистите не са и не бива да бъдат военнобленници. Обръщам се към секретарията на вашата подкомисия по повод на документа, който вчера изпратих на госпожа Лох Билен с, в отговор на представителката на Международната федерация по човешки права на последното и заседание от месец май. Надявам се това да допълни осветлително положение, да, да осветли допълнително положението в Колумбия. По конкретният въпрос сега, свързан с ДАС, имам четири пункта, по които искам да на които искам да наблегна. Както каза службата, Европейската служба за външна дейност, в крайна сметка през октомври месец миналата година се закри тази служба и нейните функции се разпределиха между военните, полицейските служби и наскоро създадената служба за емиграция. Всичко това зависи от Националната прокуратура като независима служба. Това първо. Второ, в момента се работи по нов закон за разузнаването. Разузнаването се подлага на анализ, който да гарантира прозрачността и зачитането на гражданските права, както и включването на възможността за парламентарен контрол. На трето място, правителството подкрепи политически и бюджетно Министерството на правосъдието и прокуратурата, за да могат да започнат разследване и да накажат показно, ако е необходимо, всички виновници. До миналият месец май, в крайна сметка, имаше 66 подсъдни, 18 лишени от свобода и 3 осъдени с друг вид наказание. Колумбия е правова държава, където съществува разделение на властите. Следователно, както Върховната прокуратура, която води съдебното дърене, дирене, както и съдиите, представляват независими от правителството органи и се придържат към принципите на наказателното правораздаване. Правителството на свой ред зачита независимостта на съдебната власт в израз на зачитане към разделението на властите и институционната независимост. Смятаме всички, че единствено и само правосъдието може да се произнесе по този случай. И в заключение всички, т.е. много институционни фактори в Колумбия, в Колумбия работят за установяване на отговорностите, за изясняване на а, ситуацията и за очетаване на новото институционно и държавно развитие, както и новата структура, която би могла да гарантира бъдеще, в което грешките на миналото да не могат да се повтарят. Много ви благодаря. Благодаря, господин посланник. А сега давам думата на вас, господин Перес Каса, за да отговорите на въпроса на господин Клуте. Моля ви, е, ограничете се до 5 минути, тъй като времето ни е ограничено. Благодаря. Eh, Много благодаря, госпожо председател. По въпроса за споразумението за свободна търговия, което в момента се е, разработва и ще бъде евентуално ратифицирано, бих искал да кажа, че има клауза наречената демократична клауза, която бе включена изрично в текста на това споразумение, заедно с всички останали клаузи, свързани с правното и екологично законодателство. При все това, това е все още източник на голяма загриженост за нас, защото смятаме, че може в крайна сметка да бъде подписано едно търговско споразумение в дни, в които в Колумбия все още се убиват синдикални лидери, лидери на местни асоциации, политически опозиционери и така нататък. Няма защо да подпишем първо споразумение за свободна търговия, след като да излезем с декларация, в която да заклеймим правителството на тази държава, с която току-що сме подписали. Може би би било по-добре, по-адекватно да се окаже помощ първо на президента Сантос, за да може да приеме и въведе на практика мерки преди подписването на това споразумение като мерки като тези, които току-що споменах. На първо място признаване на легитимността на труда на правозащитниците. Клеветническите кампании срещу нас не се приключиха с мандата на президента Уриве. Продължават сега и при президента Сантос. Бившият министр на е, отбраната и настоящ посланник, който току-що се изказа, знае какво имам предвид. И за това се обърнахме с молба към президента, за да подкрепи изрично изявленията на министъра на правосъдието по повод на нашата правозащитна дейност в продължение на 18 години, за да разобличим много от убийствата, извършени в в Колумбия и убийства, както и насилствени изчезвания, за които правителството на Колумбия бе осъдено от американският, от панамериканският съд. Въпреки тази наша дейност в изявленията на министъра на правосъдието, които президентът подкрепи, ние бяхме обрисувани като престъпна страна. И когато се обърнахме с молба за изясняване, получихме в отговор обяснение от президента, както и от министра на правосъдието, че, той, че те не са имали и изобщо това предвид, не са искали нито да ни оклеветят, нито да хвърлят кар, кал по нашата репутация. Така или иначе, общественото мнение остана с противното впечатление и това не е честно спрямо нас хора, които непрекъснато и ежедневно се борим срещу несправедливостта, която все още се корени в колумбийското общество. Нашата цел е да работим по посока на демокрацията и зачитането на човешките гражд... и граждански права. В крайна сметка за умиротворяване на страната. Както каза господин посланника и как както можем да видим от примерите за това кой е осъден и кой се съди в момента, Бих ли, могла сега, бих ли могъл сега обаче, господин посланик, да се обърна с молба към вас да ми напишете изрично тези цифри, които цитирахме, защото и много пъти сме питали защо Хосе Мигел Нарваес, който бе заместник директор на ДАС, защо той до ден днешен, който при това в момента бъде, бива съден за по три важни наказателни дела, като например убийство на сенатор, убийство на реномиран и всеизвестен журналист, както и отвличане на сенатор. Защо? Значи същия този господин Нарваес който освен това никога не е бил военен, действащ военен, защо продължава да бъде закрилян от войската и да живее в е, една от казармите, за да му се предоставя защита. Дали може да ни дадете такава информация, каквато току-що казахте устно и в писмена форма, за да знаем с колко конкретно трябва да се борим? Благодаря. Благодаря ви много. Господин Касас, благодаря ви много за това, че дойдохте и както казахме в началото, посредством госпожа Дюран ще информираме и председателския съвет на Европейския парламент за днешната ни среща. Очакваме и а, службата за външна дейност да продължи да следи внимателно събитията и а, случващото се с защитниците на правата на човека. И а, всички декларации са добре дошли. А сега, нека да ви информирам, че преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тя е по съвсем различна тема, така че ако има в залата желаящи да напуснат залата, нека да го направят бързо и тихо. Предстои ни разговор за нарушенията на правата на човека в Саудитска Арабия. Както добре знаете, такива нарушения има много. Не сме, не обсъждаме Саудитска Арабия често, така че ам, ще обсъдим въпроса и след това ще видим какви ще са последващите ни действия. Саудитска Арабия е единствената голяма арабска страна, която не е ратифицирала двете конвенции за правата на човека, които се отнасят до гражданските и политически права и до економическите и социални права. Също така, това е една от малкото страни, които е- не е гласувала за, когато е подкрепта международната прията в ООН Международната харта за правата на човека. През 2009 година в съвета по правата на човека бе проведен универсалния периодичен, световния периодичен преглед на правата на човека. Това е един процес, при който се преглеждат правата на човека в света и се следи къде нещата се влушават. Има дълъг списък в този преглед от 2009 година на нарушения, по които Саудитска Арабия е приела необходимостта да подобри положението и да предприеме конкретни мерки. Ето, например, намаление на приложението на смъртно наказание, на физически наказания и на изискванията жените да бъдат винаги съпътствани от мъже, които отговарят за тях. Нека да ви припомня, че през февруари Европейският парламент бе информиран, че малайското правителство е върнало господин Хал... Самди Хашкари, е, граждани на Саудитска Аравия, обратно в страната му поради а, обвинения, а, че е сменил вярата си. В Саудитска Арабия това се наказва със смъртно наказание имаше международни протести срещу мярката на малайското правителство и президентът на Европейския парламент господин Шулц по време на пленарното заседание през феврари бе активно се застъпи за защита на този гражданин на Саудитска Арабия, но той вече е върнат в страната си. И сега се борим да не бъде екзекутиран. Аз съм изпратил писмо в тази връзка, подписано е и от Междупарламентарната делегация за Арабския полуостров и то е изпратено на посланника на Саудитска Арабия в Брюксел. Писмото е от 15 март. Нека да цитирам част от отговора. Свободата на словото в Саудитска Арабия е гарантирано в контекста на зачитането и уважението към религията. Необходимо е а, да се зачита религията и да не се говори против пророка. Подигравките към пророка са наказуеми. съгласно ислямското право. Мисля, че този отговор показва, е, че не можем да сме особено оптимистично настроени за развитието на ситуацията. И така, нека да приветствам господин Кристоф Вилки, изследовател към Human Rights Watch. Тъй като има много голям списък на, нарушения на правата на човека в Саудитска Арабия, се разбрахме да се съсредоточите върху някои от нарушенията, именно на незаконно задържаните, правата на човека и правата на религиозните малцинства. След това ще е, дадем думата на колегите за въпроси. Господин Вилки. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, смятам, че Саудитска Арабия се намира на важен кръстопът в историята си. Има поколенческа промяна, която е резултат от правителствени кризи, както и економически и социални промени. Все по-често има призиви за защита на правата на човека. В отклик имаме и толерантност от страна и а, репресия от друга страна. Крал Абдула, а, който е на 80 нещо години, а, и почина неодавна и преходът в Саудитска Арабия към едно лидерство от трето поколение на наследници на краля вече отнема няколко години. 60% от 90 милионното население на Саудитска Арабия е под 18 годишна възраст и 9 милиона мигранти е, е, се подменят от саудитски граждани. Саудитските граждани са по-зле квалифицирани от чужденците, но от друга страна настояват за по-високи заплати. От 2005 година насам се инвестира много в градската инфраструктура, както и в науката, така че да се диверсифицира економиката и да не е съсредоточена единствено на нефта. Промените по отношение на правата обаче ще проистекат от, млад, от младите и смятаме, че сега можем да се надяваме на положително развитие. Именно младежите в Саудитска Арабия са двигатели на промяната, най-вече чрез ползването на интернет, новите форми на изразяване и на поддържане на контакти. Преди 7 години, когато аз започнах, често водих телефонни разговори с саудитски саудитски граждани. Днес вече стотици саудитски граждани пускат новини по Твитър. По отношение на правата на човека, правителството няма водеща роля, а по-скоро младежите, докато правителството понякога толерира подобни инициативи. Ще засегна три теми, в това число религиозните малцинства – които смятам, че са от голямо значение. Това са свободата на словото, правосъдието и правата на жените. Саудитска Арабия вече не е, е царството на мълчанието, изключително активна е интернет общността. Наскоро е, чухме и комедийни изпълнения, които а, усмиват правителството. Това е нещо, което става въпреки правителствените политики. През последните пет години Саудитска а, Арабия затегна законите за свободата на словата, противно на това, което каза посланика. През 2007 година бе въведен закон за киберпрестъпленията но само преди един месец той бе използван срещу дисиденти, които публикуват съдържание, което е мирно, но уж било насочено срещу националната сигурност. Въведоха се лицензии за новинарски а, сайтове, следят се частни а, кореспонденции по електронна а, поща. През април 2011 година официално бе разширено приложеното поле на този закон, за да се въдат допълнителни ограничения. През юли изтече закона за борба с тероризма, който би засилил допълнително ограниченията. Вече през август 2010 година се ограничи а, възможността за а, издаване на фатуа. А, това са незадължителни съдебни решения. Всичките от тези решения а, са частично изпълнени. Из даването на фатва от е, е, физически лица продължава да се практикуват. Политиката на правителството за а, е, повишаване на политическото участие а, обаче а, продължава да се контролират. През февруари 2011 година активистите излязоха с три петиции, като настояваха на а, демократично избран парламент, една група която се опита да основе първата политическа партия. Излязоха също така а, и жени да протестира срещу политиката на правителството. всичките основатели, освен един а, на а, политическата партия, се отказаха от инициативата си. Единият, който не се отказа, бе осъден 8 години затвор през септември. Правителствени служители и а, религиозни функционери забраниха съвместно а, мирните протести – Едно лице бе арестувано за това, че говори пред BBC. Друго лице, което е публикувало видеоклип, също е арестувано и двамата в момента са лишени от свобода и се разследват в източната част, където има 2 милиона шиити, продължава да е без промяна положението. Арестуват се протестиращи граждани, това число поети и други интелектуалци и други застъпници за равните права на шиитите. Службите за сигурност са убили поне петима шиити по време на сблъсъците дребни протести избухнаха през март и пак редица хора и членове на техните семейства бяха задържани. И в Саудитска Арабия има последици от арабската пролет. Няма лицензирани правозащитни организации в Саудитска Арабия. Има една група, която започна дейността си през 2009 година основателите и най-вече говорителя, университет, университетски преподавател е предмет на сериозно насилие. Забранено му е да пътува и, и през последните седмици няколко пъти е призовавано в службите за сигурност. Няма закон за неправителствените организации в страната и няколко заявки до сега не са били уважени. Реформата на правата на човека се съсредоточава върху един а, приоритет освобождаването на лица, които са задържани в рамките на борбата с тероризма. През 2008 година започват съдебните производства, създават се съдилища по тероризма, стотици хора са били осъдени все повече и повече, е, обаче техните е, съдебни защитници се определят от е, правителството. Терористичните, противотерористичните съдилища се занимават и с дисиденти, това число религиозни, като последния е лишен от свобода преди няколко месеца. През 2007 крал Абдула започва съдебни реформи, като инвестира в обучението, създава специализирани съдилища, които се занимават с дейности в виртуалното пространство. Десетки жалби има по дадени е, за произволно лишаване от свобода, но продължава пак да е, няма никаква отчетност за изтезанията. Има показания, които са изтръгнати чрез е, изтезания, в това число такива крайни случаи, като ампутиране на крайници на господин Яда. В Саудитска Арабия няма наказателен кодекс или система от прецеденти, прецеденти която да определя понятието престъпление. Съдиите тълкуват деянията като престъпни, а хората от Саудитска Арабия продължават да получават наказателни, осъдителни присъди за такива нарушения, като измама на, по време на изпит в училище. Винаги решението за престъпния характер на едно деяние е тълкователно правозащитници през последните няколко седмици да, е, са били насилствено разведени от е, техните е, половинки, защото не са вярващи. Налагат се забрани за пътуване на активисти. Отново по обвинение за отстъпничество правата на жените. Естествено, това, са, това е един от най-спорните въпроси в Саудитска Аравия. Е, многократно съм чувал от приятели от кралството, че Саудитска Арабия се движи в правилната посока. Реформата през септември 2011 година се съсредоточава върху съобщението, че жените ще имат политически права, ще бъдат назначавани в псевдопарламента и ще могат да участват в общински избори. Вторите общински избори бяха проведени през декември 2011 година от 90 милиона саудитски араби, половината с мъже и момчета, малка част от които са а, пълнолетни половината от общинските представители се избират, другите се определят от правителството. Нивото, активността на жените бе много по-ниска, обаче, отколкото тази на мъжете и това се очаква да се запази и в бъдеще. Така че промяната е чисто символична. Друга инициатива на краля е да се открие пазара на труда и за жени, и а, за това трябва да бъде похвалено. На участието на жените на пазара на труда е около 15%, както и в някои други страни от Персийския залив. От около 320 хиляди са безработните жени с университетски степени в Саудитска Арабия и безработицата при жените е 4 пъти по високо отколкото при мъжете по данни от 2008 година. 60% обаче от приема а, в университети в Саудитска Арабия а, са жени. Основното постижение е а, да, се, да са жени, а не мъже, а, продавачите в магазини за бельо. Това е решение обаче, което бе изпълнено няколко години след като бе взето, така че отнема доста време и, и, и такива древни промени. Въпреки ангажимента, а, който е поел правителството. Много малко реални реформи се провеждат по отношение на мъжкото опекунство. Има едно малко изключение. Жените имат право да отсядат в хотели без придружаващ ги мъж. При след това обаче посещението на университети, здравна помощ остават под мъжко опекунство. Спортът е много показателен А пример за съветската политика към жените. Human Rights Watch излезе с доклад за жените в спорта, който заключава, че е, в кралството жените няма достъп до спорта. 153 са спортните клубове, няма женски е, отдели в тях. Е, в държавните училища има физкултура за момчета, но не и за момичета през 2009 и 2010 година. Правителството закри всички е, фитнес клубове за жени. Националния олимпийски комитет каза, че а, а, Саудитска Арабия каза, че в Международния олимпийски комитет не може да бъде включен представител жена. Ако бъде включен, тя трябва да пътува с попечител мъж. Основният проблем обаче остава дискриминацията на шиитската общност по отношение на трудовия пазар, съдебната дискриминация – и а, е, отказа за практикуване на вероисповеданието им. Все повече обаче а, е, гласове чуваме от Саудитска Арабия, а, е, но а, ако трябва да съдим по правителствената политика, а, нямаме повод за особен оптимизъм. Правозащитниците обикновено са а, обект на насилие. Гражданските маси обаче са по-прогресивни, а, а пък а, властите казват, моля да ни дадете време, ние се а, движим в правилната посока. А, това не може да се отрече, но мисля, че скоростта на тези а, промени е много по-ниска, отколкото се очаква от обществото. Благодаря. Председателката благодаря господин а, Вилке за обстойното изложение, което ни показва, че нещо се случва. Саудитска Арабия. Сега ще дам думата на господин Босини от службата за външна дейност, отдела за сътрудничество с Персийския залив и господин Александри Рис, който е национален експерт. Господин Босини, заповядайте. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на господин Вилке за изключително подробната презентация. Разбира се, ние в Европейската служба за външно действие споделяме голяма част от тревогите, които той изложи. Искам да подчертая, че открито, колкото често ни е възможно, открито поставяме тези въпроси пред саудитските власти чрез нашето представителство в Рият. Поддържаме непрекъснат диалог с тях. Може би това не е винаги открито и пред е, очите и пред вниманието на европейското гражданство, но съществува. Сега, по въпроса въпроса за нашето безпокойство, за огромният брой смъртни присъди и екзекуции в Саудитска Арабия, включително и за престъпления, които според голяма част от световните съдебни системи не са схващани като углавни такива, в Саудитска Арабия те се наказват с смъртно наказание. Друго, друга от нашите тревоги е свързана с а, свободата на словото и на трето място свободата на вероисповеданието. Всички тези въпроси са непрекъснато в дневния ред на всички наши разговори с саудитските власти, както и с всички държави от Персийския залив. Неодавна, в края на март, се проведе годишната среща на експерти между Европейският съюз и държавите от Близкия изток, от Персийския залив по-точно. И в дневния ред бяха отразени именно тези непрекъснато биващи причина за безпокойство въпроси. Те присъстват и на всички годишни срещи на върха. Последната бе в Абу Даби през, през април месец и там именно бяха обсъдени въпроси свързани с човешките права те, това бе отразено и в съвместното комюнике, публикувано след срещата. И това няма да бъде последната дискусия. Ще бъде повторено упражнението на срещата на шесте държави плюс съвета, среща, която ще се проведе след няколко седмици. В допълнение, и по повод на Саудитска Арабия по-конкретно бих казал, че чрез нашето представителство в Рият непрекъснато обсъждаме и обменяме информация по конкретни случаи. Някои от тях бяха споменати тук, други не, но съществуват, свързани с, с, с искания, с парламентарни питания на много европейски евродепутати или други правозащитници. Всичко, което се довежда до нашето знание, бива след това обсъдено с саудитските власти. Водим диалог, който, както казах, не винаги, за който диалог не винаги информираме и който не винаги протича безконфликтно, но протича. Връзките ни с Саудитска Арабия по-конкретно и по-общ план с държавите от Персийския залив винаги обхващат мерките и въпросите свързани с човешки права. Това е нашето разбиране и такова ще продължи да бъде. Това от мен. Не знам дали колегата би искал нещо да допълни. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и на вас, господин Вилке, за е, сбитото представяне. Както каза колегата, нашата политика към Саудитска Арабия винаги включва загрижеността е, за човешките права. И това е винаги, винаги присъства на масата на преговорите ни с тях, независимо от това на какъв форум се провеждат тези преговори. По случая на господин Кашкари, последното информация, с която разполагаме е, че той няма да бъде екзекутиран, защото най-вероятно тя ще бъде заменена с някое по-меко наказание. Това е последната информация, с която разполагаме, както казахме. Идва информацията от саудитските власти. Друг въпрос, свързан с случая на господин Джохани, към който са отправени а, обвинения или пък господин Албаджади. Тези два случая също ги следим отблизо и в, директен, в директна връзка с саудитските власти чрез нашето представителство в Рият. Всеки ден получаваме и искаме информация. Подходът ни се състои в непрекъснато стимулиране на саудитските власти да предоставят информация, която да включваме в обзорните двустранни доклади и на основание на които да изработваме след това препоръки. Именно тогава започва нашата работа за тяхното въвеждане на практика. Последните ни препоръки бяха по посока на свободата на жените, свобода на словото, както казах средствата за масова информация най-много страдат. Те са всъщност и най- активни. Блогерството е толкова разпространено и че се нарежда на второ място след Египет. Както каза моят колега, главният ни проект е свързан с смъртното наказание и непрекъснато работим за това, защото саудитските власти да се замислят за евентуалното отменяме налагането на мораториум. Това е застъпено и в нашите насоки за действие в Комитета за економическо и социално, в економически и социален комитет. Благодаря. Was... Благодаря много. Благодаря за новата информация за господин Кашкари. Тя е положителна. А, а, новините са по-добри от а, последната информация във връзка с писмото на господин Шулц. А, нека първо да дадем думата на депутатите за коментари. И аз имам един въпрос. Господин Бозини, добре е това, че се провежда диалог. Вие провеждате и е, тиха дипломация и искам да ви попитам, постигнали ли сте някои успехи във връзка с конкретни случаи на нарушение на правата на човека? А, няма нужда да давате имена, просто има ли резултати? Ами, вижте, трябва да кажа да. Отговорът е положителен, но ам, това е естествено. Има много ситуации, в които откритото обсъждане на въпроса може да доведе до, добри, е, е, до някакви поне резултати. А, сега вие споменахте така наречената тиха дипломация. Не знам дали това е най-добрата формулировка. Нека да кажем а, дипломатически контакти, които не са а, непременно публично достояние. Да, постигат се някои добри резултати господин Алтра. Вие като посланник за първи път присъствате на дебат за правата на човека в комисията, в подкомисията по правата на човека в Европейския парламент. А, давам ви думата, но а, искам само да ви предупредя, при нас има конкретни правила и едно от тях е, че когато посланник желая да се изкаже, има максимум 3 минути. Ако искате да ни дадете допълнителни разяснения, можете да го направите в писмен вид. Благодаря, госпожа председател. Да, действително 3 минути не стигат, така че ще използваме и допълнителната представена възможност да дадем разяснение в писмен вид. Нека първо да кажа, че кралство Саудитска Арабия е суверенна арабска ислямска държава с конституция, основана върху шарията, Корана и ученията на пророка Мохамед. Ислямската вяра е толерантна и справедлива и призовава към спазване на правата на човека. Член 23 от основния ни закон заявява, че държавата защитава правата на човека в съответствие с шарията. За тази цел моята страна, Саудитска Арабия, се е присъединила към множество международни конвенции и договори. Международната конвенция за елиминирането на всички форми на расова дискриминация, Конвенцията против дискриминацията срещу жените, Конвенцията против измъчването и а, друго нехуманно и а, унизително третиране, а, Конвенцията за правата на детето а, и множество други договори и конвенции за правата на, на човека. Във вътрешен план през 2005 година в Саудитска Арабия бе създадена Комисията за правата на човека, орган, който се отчита пред министър-председателя и краля. И има за цел да следи работата на всички организации и правителствени агенции в Саудитска Арабия в тази област. Бе създадено и Национално общество за правата, защита на правата на човека, неправителствена организация, която има за цел да подобри информираността а, по отношение на правата на човека в Саудитска Арабия и а, разбирането на тези права. И така, госпожо председател, държавните структури в Саудитска Арабия се борят за защита на правата на човека, така както те следват от шарията. Въпреки, че в последно време ставаме цел на терористични организации и това затруднява работата ни в тази област много трудна. Е борбата срещу терористите а, много трудна е борбата срещу менталитета, който води до терористични действия. Правата на човека са много важни и за обществото на Саудитска Арабия. Ислямската вяра гарантира на жените много повече права, отколкото а, а, се гарантират в други религии моята страна е, жените са равнопоставени партньори на мъжете в много области, включително образованието и труда. Последно е, добро постижение в тази област, изключително добро постижение е, е възможността жени да стават членове на съвета Шура в Саудитска Арабия, съвет, е, който чието членове имат пълно, е, пълноправно членство и в е, парламента. И така, госпожо председател, заключение, нека да кажа, че международната общност признава работата на Саудитска Арабия в областта на правата на човека. Саудитска Арабия е член на съвета по правата на човека на ОНЕ от 2005 година насам и е, сме избрани за членове вече трети път. Благодаря, господин е, посланник. А, е, мога ли е, също така да ви попитам а, може да ли да коментирате а, конвенциите, а, които не са а, подписани или ратифицирани, както и възраженията, изразени от вашето а, правителство, а, по някои от тях, включително а, по конвенцията за статута на жените. А, бих се радвала да отговорите на тези въпроси, може би в писмен вид. А сега давам думата на господин Вилке за обобщителни думи. Направих проверка. Искам да ви информирам, че в Европейския парламент сме приели резолюция за, за правата на човека и тяхното нарешаване с Саудитска Арабия през декември 2007 година. Това бе по процедурата на свързана с спешни ситуации и се занимаваше тази резолюция конкретно с правата на жените. А, също така искам да ви информирам, че господин Вилке често ни информира за, а, и сега ни информира за множеството нарушения на правата на човека във вашата страна и бихме искали да призовем Саудитска Арабия а, да основава своите действия именно върху правата на човека, а не върху други съображения. И а, се надяваме следващата резолюция да бъде в подкрепа на напредъка постигнат в Саудитска Арабия, в Саудитска Арабия посредством работата и на делегацията на място. Заповядайте, господин Вилки. Благодаря. Благодаря, господин Басини, господин Александрис, ваше превъзходителство. Чувствам се понякога леко разочарован, когато сравнявам как международната общност осъжда нарушението, нарушаването на правата на човека в Саудитска Арабия и, и доста често Европейската комисия и външните служби също отправени към други страни. Добре, е, няма нищо лошо в това да се водят лични разговори, а, но както вие казахте, а, трябва да а, се съсредоточим върху резултатите. Тогава, когато човек си говори с приятели, той очаква а, те сериозно да подхождат към него. Аз не съм сигурен, че е такъв случай винаги в Саудитска Арабия. Парламента излезе с становище по отношение на ареста на 30 е, етиопски християни, което не, значи според саудитския закон е възможно те да се събират за религиозни срещи в частните си домове. Именно това бяха направени, въпреки това бяха арестувани. По въпроса за Хам, за Кашкари, а, моята информация е различна от вашата. Той продължава а, да бъде под строг тъмничен режим, няма а, достъп до правна помощ. Делото, за делото му е сезирана прокуратурата, без да има правни основания за сега за лишаване от свобода. Но, а, доколкото разбирам, правителството се опитва да разреши а, случая, така че да се избегне най-лошото. смъртното наказание е, буди сериозна тревога. Саудитска Арабия постоянно гласува против е, резолюцията на Общата асамблея на ООН е, за, слън... за а, смъртното а, наказание, защото а, под мотива, че това е в основата на а, ислямския закон. Това, което че не е част от ислямския закон, е а, смъртно наказание за трафик на наркотици. Призоваваме саудитското правителство да преразгледа становището си за смъртното наказание при трафик на наркотици няма сведения, че има превентивно действие наказанието. Аз съм разговарял с лишени от свобода, някои от тях осъдени на смърт за а, а, трафик на наркотици, някои от тях редовно са обект на изтезания. И на базата на тези показания а, ще бъдат осъдени на смърт. Сега, екзекуциите вече не стават на обществени места, а в затвори, което също буди тревога Та, има много сериозен проблем отдавна а, в а, Саудитска Арабия а, с а, това, че дори не се информират а, хората, които ще бъдат екзекутирани за това, че са осъдени на смърт. Те не могат дори да се, а, да се а, сбогуват близките си. Введени са 30 нови престъпления, които а, подлежат на смъртно наказание, някои от които не са тежки престъпления. не, предполаг... не а, е, включват насилие. А това е по въпросите, които бяха повдигнати тук. Е, очаквам да видя каква ще е оценката е, след 4 години наблюдение, всеобщо наблюдение. Human Rights Watch няма право на посещение на страната. Многократно сме обръщали внимание на това пред Комисията по правата на човека но до сега не сме получили отговор. Председателката благодаря. Мисля, че сега вече сме е, по-запознати е с положението в страната. Допълнителна информация получих е, във втория кръг на периодичния е, всеобщ преглед. ще се е, включи доклад от Саудитска Арабия е, към през октомври 2013 година. От сега до този момент, 2013 година, можем да помислим за това каква подкрепа можем да окажем за подобряване на положението с правата на човека в Саудитска Арабия. Благодаря, господин Билке. Стигнахме до последната си точка от дневния ред. Обмен на мнения относно проекто препоръка за специалния представител на Европейския съюз по правата на човека. Докладчик на парламента е госпожа Андрикиене. Е, проведохме първа размяна на мнение на 6 април. И понеже съветът и комисията ни дават много малко време, искам да ви напомня, че и ние трябва а, да действаме много бързо по отношение на очакваното назначаване на специалния представител още през юни месец. Госпожа Андрикияне е изпратила до всички политически групи и е, докладчици е, в сянка молба за внасяне на препоръки. Извинете, изменения по препоръката. И е, макар и да бе тюркуазана седмица, ние препратихме тази кореспонденция. Може би ще ни запознаете с състоянието по тези дебати. Госпожа Андрекия, не заповядайте. Благодаря госпожо председател. Да, проведохме първата размяна без а, проекто а, препоръката на 26 април. И първата версия бе изпратена чрез координатите. Крайният срок за изменения бе миналия петък. Тъй, че искам да изкажа благодарност на госпожа Барбара Лохбилер, председателката ни, е, за нейния принос. Вече сме отразили някои от вашите бележки и предложения в проекто препоръката. И в момента се разпраща до колегите този вариант. Какво е възможно да стане в бъдеще? Ще приемаме по правилата, по правилник устни изменения, е, като 22 май е крайния срок. Ще гласуваме в АФЕД на 24 май. По време на пленарната сесия в Страсбург. А, това, което е важно да се знае, е графикът, е, наложен от съвета и службата за външна дейност. Е, сега, няма нищо спешно в е, приемането на пакета за правата на човека. Може да се отложи в съвета приемането и ще се отложи. Това означава, че ще разполагаме с повече време, за да можем да разгледаме темата на парламентарната комисия по външни работи. Основните теми вече бяха засегнати на 26 април, а, така че основното, което сега искам да кажа е следното. Определенето на специален представител по правата на човека е официално реш... решение на съвета и е необходимо квалифицирано а, мнозинство, за да се, наз... да се назначи специалния представител. Решението обаче се основава на предложение на върховния представител на Европейския съюз. Специалният представител по правата на човек а, обаче а, действа от името на Европейския съюз, не от е, името на а, върховния представител, не от името на съвета на Европейския съюз, а от името на Европейския съюз изобщо. Второ, за да се повиши прозрачността и отчетността на мандата на специалния представител по правата на човека. Предлагам да се организира размяна на мнения при закрити врата с АФЕТ и подкомисията по правата на човека преди да се гласува и преди да стане е, назначаването от съвета. Предлага се в проекта за текста, който получихме от службата за външна дейност, това да стане след назначаването и след встъпването в длъжност. Ние предлагаме обратното. Трето. В проекто препоръката говорим за целите на политиката. Това, което се опитваме да постигнем е, е едно укрепване на съгласуваността и ефективността а, на а, европейските действия по а, правата на човека и насърчаване на демокрацията. Специалният представител а, трябва да бъде събеседник на високо равнище е с съответните служители в други страни, трети страни, международни организации, също така да а, си взаимодейства с а, Генералната асамблея на ООН и съвета по правата на човека, както и а, съответни регионални организации. Също така предлагаме специалния представител на Европейския съюз по правата на човека да председателства срещи по правата на човека на високо равнище с е, трети страни и да бъде начало на делегациите в трети страни. Сега, по отношение на мандата на специалния представител. Като имаме предвид, че е, това, че специалният представител ще действа а, под егидата на върховния представител, а, ние предлагаме специалния представител – да разполага с силни, независими и гъвкави правомощия, които да не, са, да не се свеждат до конкретни тематични отговорности. Той трябва да има възможност да действа експедитивно и ефективно. В препоръката си също казваме, че мандата трябва да се основава на принципите, които са залегнали в основата на политиката на Европейския съюз по правата на човека и насоките на Европейския съюз. всичките теми, а, които се включват в тях. Казваме, че специалният представител на Европейския съюз по правата на човека трябва да има необходимите професионални квалификации, а, богат опит в областта на правата на човека. Мандата, срока. Предлагаме две до две години и половина мандат, за да може да се осигури а, приемственост с възможност за а, подновяване, подновяване веднъж на мандата. Също казваме, че специалният представител трябва да работи в тясно сътрудничество с делегации на Европейския съюз, точки за контакт по правата на човека, представители и така нататък както и с неправителствени организации, експерти и международни организации в областта на защитата на правата на човека и демокрацията. това е в общи линии съдържанието на проекта ни за препоръка. И накрая искам да напомня на колегите, че Още през 2009 година започнахме да говорим за създаването на длъжността на специалния представител. През 2010 година в годишния доклад сме отразили това. И най-накрая това предложение се превърна в действителност. Разчитам на подкрепата на всички политически групи в парламента. Трябва да постигнем една ефективна, последователна политика по правата на човека и за тази цел тази нова длъжност е от огромно значение. Благодаря, госпожо Андрикиене. Заповядайте, имате думата за изказвания. Искам да подкрепя колегата Андрикене. Е, напълно съм съгласен с това, което тя представи. Само една актуализирана информация за писмото е изпратено на баронеса Аштана от Гифер Ферховщад, Макмилан Скот и мен. Говорихме за огромното значение на върховния представител за правата на човека. Няма да повтарям нещата дума-дума, но все пак нека да ви информирам, че подчертаваме, че трябва да се направи много повече, за да може правата на човека да бъдат лайт мотив, който се появява във всички елементи на европейската политика. Трябва да се прави оценка на въздействието на, права, на политиката по правата на човека, да се подобри тази политика, да се приложи успешно пакета, който ще се приеме преди лятото и е, да се приложи и плана за действие. Специалният представител трябва да има международен опит и да е доказал своето посвещение на правата на човека. Един успешен специален представител трябва да бъде не само публична фигура, уважавана публична фигура в Европейския съюз, но да има а, необходимите умения, за да води успешни преговори с партньорите ни. Мисля, че този призив а, трябва да събере на подкрепата на всички колеги, а, защото това е надпартиен въпрос. А, и писмото се бе подписано от мен, а, господин Ферховщад и Макмилан Схот госпожа Лохбилер. Нямаше. Е, слушах ви внимателно. Не виждам възражение в това, което казвате. Да, точно така. Това беше просто изказано в подкрепа. Благодаря, господин Тавареш. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на португалски. So, just give a few seconds. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado à nossa relatora. Uh, uh... Много благодаря на първо място на докладчицата, госпожа Андре Киене, за доклада, за доклада, който смятаме, че много добре отразява нашите тревоги. Тревоги, които имаме ние като европейски депутати и членове на Комисията по човешки права. В голяма част от двустранните срещи са застъпени именно тези наши тревоги и сега е момента да ги подчертаем дебело при това. Да ги подчертаем и да ги уточним. По този начин ще стане ясно в каква посока вървим. Съгласна съм и с преждеговорившия. Съгласен съм и с преждеговорившия, както и с общият дух на ентусиазъм, който цари по повод на създаването на тази нова длъжност за на върховен представител по човешките права. Всички сме изразили подкрепата си или съмненията си, но едно е ясно, че по този начин ще избегнем гетоизирането на човешките права, а по-скоро обратното ще ги превърнем в основопоставящ стожер на политиката на Европейския съюз, била тя вътрешна или външна. Човешките права ще бъдат, значи, в сърцевината на нашата дейност, човешките права в световен мащаб. Разбира се, не на последно място трябва да гарантираме заемането на тази длъжност от човек, който може да говори с твърдост и решимост на всички свои събеседници, на всички свои партньори. Ето за това трябва да го изслушаме, трябва да упражним още от самото начало правото си на парламентарен контрол. Затова изразявам съгласие с предложението на госпожа Андре Киене, за да може представителят преди неговото назначение да дойде на изслушване при нас. Важно е да го изслушаме, да изслушаме представянето му за това какъв е, откъде идва и какво е правил в областта на човешки права. Хубаво е, разбира се, този бъдеш представител да има съответните ресурси. Само така ще постигнем търсеният ефект. Кабинетът на бъдещият представител, трябва да бъде съставен от е, хора с е, технически и политически, ако мога така да ги нарека, качества, да могат да събират достоверна информация. В областта на човешките права това не е рядко срещано явление, а именно да информацията, с която се разполага, да бъде противоречива. Разбира се, не бива да претендираме не бива да искаме от кабинета да върши всичко, който носи много дни под една мишница, някой от, нях, някой от тях неизменно пада. Една от функциите на този бъдещ представител ще бъде да повиши ролята и видимостта на Европейският съюз в световен мащаб. Освен това, трябва да координира координира действията между действията в областта на външната и вътрешна политика. Тази позиция и тази последователност във всички наши действия би засилила нашият рейтинг на доверие. В абзац, в първият абзац на доклада се говори за така наречените хоризонтални функции и за изработването на насоки на работа за всички европейски институции, особено за Европейската служба за външно действие. Тук аз бих добавил, особено в подточка Е, бих добавил някои пунктове, към списъка. Списъка, разбира се, е дълъг, защото описва функциите. Аз обаче бих добавил правовата държава. Често използваме английският а, термин, а именно върховенство на закона. Аз бих прибавил борба срещу безнаказаността. И там, където пише, че трябва да работи по въпросите за свобода на словото, на вероисповеданието, равнопоставеността между половете и правата на детето, аз смятам, че трябва изрично да се каже борба срещу дискриминацията. Дискриминацията била тя основана на разликата между мъжете и жените, на различните вероисповедания или така нататък. Е, и desse, desse mesmo parágrafo. Eu só gostaria de clarificar um pouco. И в заключение, в заключение бих искал да поясня, че основната и водеща роля на човешките права в дейността на всички европейски институции трябва да бъде изведена на преден план, така щото да се забелязва веднага. Имам предвид всички европейски институции, включително и парламента. Ето за това е важно да правим разлика между останалите институции и изобщо да уточним в текста за какъв вид институции става дума, дали ме предвид комисията и съвета или само парламента, или ако са всички кой какви функции ще има, какви ще бъдат надзорните функции на парламента, защото в противен случай бихме, би настъпил хаос. В под точка латинско J пише, че трябва да се предоставя а, регулярна, редовна информация за състоянието на човешките права на парламента. Освен информирането, освен осведомяването, аз смятам, че този специален представител трябва да ни посочва мерките, които иска да приложи. Тоест не само да ни информира, а и да ни държи в течение на това какво прави реално. И това са моите бележки за момента. Отново благодаря за добре, бързо и ефикасно свършената работа. Повтарям подкрепата от страна на моята политическа група, както и моята лична подкрепа за, за гласуване на доклада, както и за подкрепа на останалите институции. Благодаря ви, господин Табареш казва председателката. Заповядайте. Следващия оратор. Пани Przewodnicząca, е, я мисля, че... Благодаря, господин председател. госпожо председател. Работим в момента на много, с много висока скорост, следователно и реакциите ни трябва да са е, изключително бързи. Нямаме много време за реакция. Благодаря за доклада. Изключително е неговото качество. Разбира се, всяко нещо, колкото и да е съвършено, винаги може да бъде допълнено с изменения, идеи и така нататък. Този специален представител, е, всеки го вижда по различен начин. Някои смятат, че трябва да бъде натоварен, ако не даже и претоварен с много отговорности. Аз често се питам дали той ще се справи просто с всичко останало. За това нека да не го претоварваме. Нека по-скоро да очертаем основната му отговорност – да не забравяме, че дейността на този бъдещ представител ще има съответна законова и институционна рамка. Приветствам проекто доклада на госпожа Андре Киене, който окачествявам определено като амбициозен. Ние всички сме амбициозни и очакваме много от бъдещия представител и от неговата работа. Със сигурност това, този представител трябва да се ползва с престиж и авторитет, да има съответният образователен ценз и съответният опит. Имаме опит с създаването на нови институции, имаме опит и с прекалените очаквания и надежди, които възлагаме от ам, техните ръководители. Но вярно е и друго че хората изпълняват конкретни функции и които се вписват в една обща и по-голяма картина. Затова предлагам добре да подготвим кандидатурата, да анализираме добре кандидатурите, които ще получим за заемането на това място. Разбира се, че информацията, която ни се предоставя за състоянието на човешките права трябва да бъде на първо място надежна. Не винаги е така в случаят, за съжаление. Понякога информацията може да бъде контрастирана чрез съответните делегации на Евросъюза или чрез службите на Европейската служба за външна дейност или пък с помощта на неправителствени организации. От всички тези източници можем да получим информация. Затова, затова бих подчертал ролята на омбудсмана в целия този контекст. В много от държавите членки има омбудсмани по въпросите на човешки права в Еврос и в някои трети държави включително. Тяхната този пост не винаги е еднакъв, но там, където съществува, е обкръжен от мрежа контакти, която ние бихме могли да използваме и освен това да използваме и за пропагандиране на челен опит, на добри практики. Отбелязали сме отдавна, че много от правилата, които внедряваме отгоре надолу, понякога не се увенчават с успех. Ако обаче се поеме спонтанна инициатива за обмяна, за създаване на мрежа за информация и обмяна на добри практики, това определено би било полезно за демокрацията. Благодаря.